Good morning, ladies and gentlemen. Добро утро, дами и господа. guten Morgen, meine Damen und Herren. Möchte Sie alle ganz, ganz herzlich begrüßen. Искам да ви приветствам с добре дошли на първото ни заседание през новата година. Голям брой от членовете са тук и искам да поздравя всички вас през новата година. Желая на вас, на вашите семейства и на всички наши гости тук всичко най-добро, много здраве, много успехи и също така пожелавам си тук в комисията да продължим нашата усърдна работа и въпреки нашите разгорещени дискусии, това довежда до едни демократични решения и в крайна сметка постигаме успех. През следващите седмици и месеци ни очаква много работа, не по-малко, а дори повече отколкото през миналата година. Ще сме подложени на натиск, за да можем да свършим едно или друго нещо на време и е хубаво да обсъждаме разумно е, важните и неотложни теми. Радвам се, че шефът на нашия секретарят е тук, вече почти оздравял. И на вас специално ви желая бързо оздравяване. И така продължаваме. Точка 3 и 4 са разместени. Защо нямам представа? Така се наложи. Госпожа Ангелис, Ангелис е представен от Парело, но това всъщност няма значение. Точка втора я приключихме. Преминаваме към трета нова точка. Това е един към акта за единия пазар. Гос... Господин Анджелис не е тук. Е, господин Парело ще го замести. Давам му думата и той започва с уведните си думи. Е, е Благодаря, господин председателю. Благодаря. днес не успях да присъствам, но ще представя доклада с ставянето на единния пазар е едно от основните начинания за създаването на единен пазар. Процеса на европейска интеграция позволи на пазара да се адаптира към променящия се свят. Кризата отслаби економиката, удари потребителите и производителите. Европейският пазар сега е изправен пред ново предизвикателство да развием нашите компетенции в различни области, за да сме конкурентоспособно на международно отношение и за да може най-вече е, предприятията и особено малките и средните да оцелеят. Е, за това са необходими инициативи, за да се създаде един по-конкурентно способен пазар е, и да се създадат еднакви условия за всички европейски предприятия, да се премахнат бариерите, които пречат на растежа и да се осигури прозрачност в конкуренцията. Тук трябва да се въведат строги норми за стандартизация и прилагане на директивата за услугите за добро функциониране на пазара. Развитието и растежа на пазара а, трябва да зачитат изискванията на политиката за опазване на окосната среда и за енергийна ефективност, която да гарантира независимост на Европа чрез разнообразяване на енергетичните трасета и мрежи и увеличаване на използването на, увелича... на обновяеми енергийни източници. За това е, е необходимо да преследваме целите на стратегията до 2020 година. И е, да се засили координацията и хармонизиране на използването на европейския радиочастотен спектър. Нагърбвам се да, представя това на колегите. Благодаря ви. Благодаря ви. Има ли колеги, които искат да вземат отношение по въпроса или искат да зададат някой а, въпрос? Или това е достатъчно като увод в днешния ни дебат. Няма докладчици в сянка, може би защото променихме а, е, реда на точките или пък те въобще няма да дойдат. Може би е, дължи се на факта, че ние започваме на време, а не всички идват на време, но е, трябва да се свиква с това. Това е проблем на тези, които ги няма. По този начин приключваме с тази точка и въпросът е приключен. Така че съответния колега трябва да използва друга възможност, за да се изкаже. Преминаваме към следващата четвърта точка. Приоритети на енергийната инфраструктура от 2020 година и след това. Това е една много важна област, както вие знаете. Господин е, Вагнер е докладчик. И след като, ако той е приключил с церемонията по поздравяванията, може да започне. Благодаря, господин председател. Възползвам се от възможността, за да ви пожелая една много приятна и ползотворна нова година. Пожелавам всичко най-добро на всички членове на комисията. Много е важно да можем да говорим за приоритетите на, на интегрирана енергийна мрежа, защото това защото тази година отбелязваме 60 е, години от създаването на Европейската общност е, за е, въглища и стомана, т.е. 60, годишнината на това, което бе в основата на Европейския съюз. Жан Моне, който а, бе председател на тази общност, наблягаше на значимостта на общността за развитието на е, Европа предвид сегашното положение и предвид съобщението, което бе публикувано от комисията, трябва да разглеждаме бъдещето е, с, е, с по съвсем нов начин общността няма нищо общо с това, което беше преди 60 години. Трябва да бъдем много по-амбициозни. И с а, това съобщение, а, публикувано от комисията и нашата работа покрай него, ще бъде създаден, а, ще бъде създадено скелет, скелет а, структурата на бъдеща Европа. Бъдеща енергийна Европа, но бъдеща Европа като цяло. Нека да си при Нека да си припомниме какви инициативи бяха осъществени от самото начало на създаването на общността. Цел, целта не е да се опитаме да изобретиме топлата вода или да почнем всичко от нула. Вече сме постигнали известни цели, вече имаме а, голям опит в тази област. Публикувани са бели книги, зелени книги, разполагаме с регламенти, с директиви. Но нека не забравяме, че много от основните принципи, които са от огромно значение и лежат в основата на енергийната политика, бяха кодифицирани. Е, економия на енергия, ефективност, е, сигурност на доставките, търсене на альтернативни източници на е, енергия, борба срещу климатичните промени, намаляване с 20% на емисиите на парниковите газове, от използване на 20% горива от възобновяеми източници на енергия, сигурност на потребителите, закрила, защита на потребителите и така нататък. приели сме и Лисабонския договор, в който е залегнала цяла глава, посветена на енергийната политика. И от тук нататък сме длъжни да постигнем целите, залегнали в цялостната европейска енергийна политика. Необходимо е също така да направим съответните заключения, проистичащи от прилагането на третия енергиен пакет, да направим тези заключения, за да могат те да послужат за основа за нашата бъдеща работа. Така че е, с това искам да кажа, че не почваме от нула. Съществува основа, на която трябва да стъпиме и да вървиме напред. Е, основната ни цел е да конкретизираме, да превърнем в дела предишните принципи, за да създадем една истинска европейска мрежа и да, да имаме една истинска европейска единна енергийна политика. Европейският е, парламент има за цел да обедини е, всички заинтересовани страни, за да може Европа да говори с един единен глас. Но за това е необходима политическа воля от една страна, необходими са и значителни инвестиции, много инвестиции. Същевременно обаче не можем да отречеме е, споровете, е, проблемите, които разделят държавите членки, е, националните интереси, които е, са водещи понякога. Но всички тези препятствия трябва да бъдат превъзмогнати, за да можем да създадем една истинска европейска енергийна политика. Сега, каква трябва да бъде нашата първа цел? Ще се опитам да е, обобща нещата е, кратко и ясно. Първо, трябва да имаме смелост и да, опред, да определиме а, и създадеме списък на необходимите инфраструктури, инфраструктури, които ще бъдат в основата на европейската мрежа. Второ, трябва да определиме критериите по които ще се избират проектите, приоритарните проекти, т.е. проекти, които да имат общо европейско значение. На трето място трябва да направим списък на, не, на проблемите, липсата на инфраструктура, недостиг, и четвърто, да направим списък на регионите, които ще се ползват с приоритет. След това трябва да разгледаме всички е, административни е, процедури, т.е. Е, какви са различните системи на е, отдаване и е, на е, разрешения в различните държави членки, какви са сроковете за, за получаване или за отдаване на разрешения. Е, сроковете понякога са много дълги е, и съществуват е, тежки, тромави административни процедури. Понякога сроковете са в могат да се проточат с години, десетки години дори за получаване на разрешение или лиценз, тъй като те зависят от различни равнища на а, местни и регионални и държавни органи на властта нека не забравяме, че понякога и гражданите се противопоставят на създаването на някои инфраструктури и осъществяване на някои проекти, тъй като смятат, че те са в разрез с а, стандартите за опазване на околна среда. Имаме 27 държави членки, имаме 27 системи, законодателства, но имаме и федерални държави, които пък имат и специално специализирано законодателство на регионално, локално равнище, с което също трябва да се съобразяваме. Става дума за Германия и за Италия. Така че проблемите са многобройни, проблемите са от много голямо количество, а същевременно трябва, а, има, трябва да създадем така наречените европейски коридори, трябва да ги първо трябва да ги определиме, след това трябва да видим кои са положителните, отрицателните страни, преимуществата и всичко това в светлината на предложенията на, на комисията, предложения, които ще бъдат те първа изработени, те ще те ще бъдат под формата на технически ръководства, спецификации. Тоест, на, на, на, на първо място, може би, трябва да постигнем едно единно, една единна дефиниция на европейските коридори, защото без подобна дефиниция няма да можем да е, обединим различните елементи в една единна стратегия. Така че трябва да е, помислиме и обсъдиме преимуществата и. Е, на инструментариума, с който разполагаме и на инструментите, които ни предлага Европейската комисия. Както казах, на първо място един а, преглед на, а, за, на различните законодателства, след това а, един опит за хармонизиране. Знаете, че е, има много разлики, много. А, различни подходи в различните региони, така че обединението в регионални центрове ще бъде от голямо значение и много уместно. Знаете, че подобен център съществува за региона на Балтийско море. И а, още един важен проблем, проблема свързан с финансирането на проектите. Финансиране на проектите означава участие и на частния сектор и на предприятията от частния сектор, тъй като става дума за широкомащабни проекти тук трябва да има тясно партньорство между обществения и частния сектор. Не може само частния сектор да финансира тези проекти, тъй като те са от общоевропейско значение и ще бъдат широкомащабни. Това е с няколко думи очертанията на на нашите приоритети. Европа е уязвима от гледна точка на енергийната си политика и на енергия по принцип. И тази уязвимост ни задължава да търсиме нови ресурси и да намериме нови ресурси за създаване на една е, силна, гъвкава и мащабна Европа на енергетиката, която да бъде един достоен е, последовател на общността за стомана и въглища. Ще трябва да се назначат е, е, докладчици в сянка от различните политически групи. Аз ще бъда координатор на един широкомащабен диалог е, и ще обедина предложенията, които ще бъдат внесени от различните политически е, групи. Ще се опитам да координирам нещата, да ги обща. Е, докладчиците в Сянка ще извършат огромна работа, но призовавам и всички други колеги да участват в изработването на тези документи. А, аз съм на ваше разположение. Ако ви имате някакви проблеми, смятате, че има а, аспекти в националната политика, които будат загриженост, аз съм изцяло на ваше, на ваше разположение в моя офис можете да ни изпращате имейли. С удоволствие ще обсъждам с вас различните проблеми. Поемам този ангажимент тук пред всички, защото повтарям още веднъж, ние ще трябва да изработиме структурата, гръбначния стълб на енергийна Европа и това трябва да стане колкото се може по-бързо. Благодаря на Европейската комисия за подробната информация, но трябва и да се конкретизират някои неща. Колегата Каринс има думата. Uh, Благодаря, господин председателю. Благодаря на докладчика. Аз бих описал нещата по един прост начин. Ако си представите една голяма гора и в единия край на гората имате град и по средата на гората имате една чудесна работилница – която прокарва пътища. Ако няма път между работилницата и града, не е възможно а, за хората, които прокарват тези пътеки, да стигнат до пазара. Ето така изглежда въпроса с а, инфраструктурата. Имаме много хубави работилници и а, а, инвестираме пари в възобновяеми източници на енергия, които а, потенциално биха създали много енергия, но не създаваме инфраструктура, която да пренесе тази енергия в градовете. Инфраструктурата по този начин е недовършена. Докладчика а, каза, че инфраструктурата е крехка и уязвима. Не знам дали думата пасва в енергийния пазар, но със сигурност не знам дали енергийния пазар, енергийната инфраструктура са уязвими и крехки, но със сигурност са непълни. И, и ето защо трябва да направим стъпка към ем, завършване на този енергиен пазар и енергийната инфраструктура. също имаме регламента за сигурност на доставките на енергия. От госпожа Бобинска също има един доклад, свързан с енергийната сигурност за 2020 година. Има документи от господин Бенски, има редица обвързващи цели, които сме приели, но ние всъщност нямаме тази инфраструктура. И дори а, когато говорим за сигурност на доставките, всъщност това са празни думи, без а, тежест. Имаме нужда от сериозен дебат и не само дебат, а и от подкрепа ние винаги обичаме да казваме да довършим нещата. А бих казал аз да а, предприемем следващата крачка към завършване на тази инфраструктура. Има трудности в изграждането на инфраструктурата и а, проблемът е защото а, междинните, междусистемни връзки а, са трудни за изграждане. Например, как ще се свърже а, Полша и Литва. И нито една частна компания не искаше да завърши този проект, защото те смятаха, че е, този проект не е изгоден от економическа гледна точка а, когато о, изграждаме вятърни турбини в Северно море, то ние трябва да се погрижим за това тази енергия да бъде пренесена в Централна Европа. Значи, а, тези проекти трябва да а, бъдат економически ефективни и жизнеспособни когато, когато вливаме европейски пари в тези проекти, то а, трябва да бъде с цел изграждане на тези междусистемни връзки, но те няма да се изградят от само себе си. Важно е сътрудничеството между държавите а, членки и бих искал да обобща нещата, като кажа, че изказвам моята силна подкрепа за това предложение, което е а, изготвено от комисията. Изглежда, че а, дирекцията, от която произ... а, е, идва а, докладчика, го подкрепя и ние ще можем да работим съвместно. Без тази следваща стъпка, законодателство, което, законодателство, което сме изготвили през миналите години, ще излезе, че е много високопарно на думи, но а, без никакво значение и смисъл. Благодаря ви. Благодаря, госпожа Мадорел. Благодаря ви. Искам да пожелая в самото начало, като всички говорили преди мен, е прекрасна 2011 година. И искам да поздравя нашия докладчик, както за доклада, така и за представенето му. Съгласна съм абсолютно с всичко. Това е една първа обмяна на мнение. Аз съм докладчик Сянка от името на моята група и искам да направя няколко коментара по темата, защото тя наистина е важна. Няма нужда да се връщаме толкова назад във времето, както направи нашия докладчик, но ще кажа, че през последните 4-5 години работихме, извършихме много сериозна законодателна дейност в областта на регулирането на енергийния пазар, за да включим и използването на възобновяеми енергийни източници в енергийния микс. Това обаче няма да доведе до нищо, ако не бъде развита инфраструктурата. Само ако изградим сериозни и стабилни взаимосвързани мрежи и премахнем така наречените тесни места, ще можем да гарантираме е, изграждането на трите стълба на е, нашата политика. Устойчивост е, и сигурност на доставките и конкурентоспособност. Трябва да признаем, че взаимосвързаността на мрежите в момента е слабото място на а, нашите, особено на трансграничните мрежи. И за това трябва да препотвърдим ангажимента на Европейския съюз да увеличи с 10% взаимосвързаността, както беше решено в Барселона. Тази е, цел е еднакво важна с целите за да постигане на три пъти по 20 по отношение на възобновяеми източници, енергийна ефективност и потребление на енергия и намаляване на емисиите. Това е изключително важно за развитието на економиката. Ако Европа е добре взаимосвързана, ще има не само економически, но и социални предимства, които можем да извлечем от това. Напълно съм съгласен, както каза докладчикът, че трябва да бъдат упростени административните процедури. Опитът показва, че понякога, за да бъде осъществен даден проект, са необходими 10 години. Затова трябва да настояваме за процедурата на единното гише и определенето на максимален срок за вземане на решението по различните проекти. Освен това, трябва да има минимален срок и за осъществяването на тези проекти. Следователно, Европейският съюз трябва да разполага с един специален механизъм, ако се установи, че не се вземе решението на национално равнище. Агенцията по енергията от своя страна трябва да върши работата, за която е създадена. трябва да спазваме пазарните принципи при осъществяването на проектите. Необходимо е също така да се отпускат необходимите средства на общностно равнище за развитие на тази инфраструктура, която е от общ интерес за Европа, но която все още не привлича интереса на частните инвеститори. Ще се спра също така и на включването на възобновяемите енергийни източници. Ако искаме да постигнем целите, които сме си постигнали, ние трябва да осъществим необходимото по отношение на инфраструктурата и да изградим така наречените интелигентни енергийни мрежи. Да свържем центровете за производство от възобновяеми енергийни източници с енергийните мрежи – Именно затова споменавам тези интелигентни мрежи. Освен това трябва да се стандартизират техническите спецификации и изисквания. Така че потребителите да не се чувстват а, заплашени от а, налагането на електро... Е, интелигентните електромери, интелигентните мрежи. Трябва да си представим една огромна мрежа, която да извлече целият потенциал, който се крие във възобновяемите енергийни източници. Разбира се, трябва. Тук има няколко ключови етапа в осъществяване на взаимните връзки. Това в най-общи линии иска да кажа, господин председател в началото на дискусията по тази тема. На разположение съм на докладчика, за да продължим дискусиите. Надявам се, че резултата ще е отличен. Благодаря, колегата Жадо има думата. Merci, Благодаря, господин председател. Искам да кажа, че колегата Вагнер вече спомена голяма част от това, което аз исках да кажа, особено за последователността и връзката на работата по този доклад с а, по въпросите по отношение на енергийна а, ефективност, економии на енергия и сценарий за развитие на енергетиката до 2050 година. Тази година честваме 60 а, години от а, из, Европейската общност за въглища и стомана, а, но днес енергийното положение в Европа не е както преди 60 години. И това, което решаваме сега в момента на в областта на енергийната инфраструктура, ще трае следващите 60 години. Така че ние тук говорим за енергийното бъдеще и това е изключително отговорно. Първото, което препоръчваме, да се помисли как да се гарантира връзката между работата по този въпрос и това, което вече сме гласували и обсъждали в парламента, например економите на е, енергия и енергийната ефективност. Под ръководството на колегата Бенсен, Европейският парламент гласува за една задължителна цел – да се е, увеличи с 20% енергийната ефективност до 2020 година. Европейската комисия предлага един енергиен сценарий, в който не се отчита нито задължителния характер на тази цел, но освен това се твърди, че тази цел няма да бъде постигната през 2020 година. Сценария на който се основава Европейската комисия в пакета инфраструктура, признава, че всъщност ние няма да постигнем целта 20% енергийна ефективност през 2020 година. За мен това е един основен проблем в нашата обща съвместна работа. И за това препоръчвам на докладчика да се срещне с политически отдел на комисията и да направи един сеньор, сериозен анализ на модела, на който се основава съобщението на комисията. Парламон, парламента гласува 20% економии на енергия до 2020 година. Това е енергиен еквивалент на 15 на Буко. И кога... Така че е изключително важно да се види, може ли да се спази. И в съобщението на комисията до 2020 се отчита целта 20% използване на възобновяеми източници, но в замяна на това след 2020 година се предвижда намаляване на инвестициите в възобновяемите енергии. Смятам, че трябва да разглеждаме етапа 2020 като междинен до 2050, за да гарантираме последователността на целите до 20 година и до 2050 година. Надявам се, е, че е, до тогава повече голямата част от енергията, ако не цялата енергия, ще идва от възобновяеми енергийни източници. Така че трябва да постигнем целите до 20-та година. Е, затова предлагам на докладчика да организира една обективна дискусия също по е, улавянето, съхранението и преноса на въглерод. Днес виждаме в документа на комисията, че се предвиждат сериозни инвестиции в преноса на въглероден диоксид. В момента знам, че се експериментират обаче е, опитите бяха изоставени или спрени, например в Германия. В Канада има едно хранилище на въглерод, от който има е стичане на въглерод, така че трябва да видим каква е стойността на тези технологии. Не можем да приемаме технология за пренос, ако, тя, е, ако не се докаже нейната ефективност и, и изгодност от гледна точка на цената. Ако искаме да постигнем намаляването на емисиите на въглерод до 2020 година. Освен това, трябва да обсъдим критериите, кои, по които ще се прави избора на европейски проекти. В документа на комисията ми се струва, че и има прекалено много гъвкавост по отношение на избора на държавите членка на инфраструктурни проекти. Според мен критериите трябва да бъдат много по-строги, ако искаме да гарантираме последователност в европейския подход към изграждане на енергийна инфраструктура и ако искаме тази инфраструктура да отговаря на нашите амбиции в областта на енергетиката и борбата с промените климата. Беше удоволствие да работя с докладчика по тази тема. Благодаря ви. Чичестър. Час Чичестър. Благодаря, господин председател. Аз първо бих искал да благодаря на докладчика за представенето на тази важна тема и за създаване на основа за дискусия по тези важни проблеми. Имаме вече постигнати доста добри резултати в Европейския съюз. Е, е, както имахме много амбиции за създаване на вътрешен пазар, да имаме е, енергийна стратегия, да, създа, да създадеме една цялостна енергийна система. За съжаление обаче можем почти да отчетеме 100% провал на, при осъществяването на тези амбиции. Така че нека да бъдем реалисти и наистина да си дадем сметка какво можем да постигнем и какво не. Подкор... Финансирането, според мен, представлява също един огромен проблем и постигането на това финансиране ще се сблъсква с много проблеми и препятствия. В момента сме в време на, бю, на бюджетна дисциплина. Държавите членки намаляват бюджетите си, налагат е, ограничения, връщат се от, към времето от преди е, критериите за конвергенция, така че е, така че мал, малко, малко трудно ще има така широкомащабна подкрепа на проекти и особено на проекти, които нямат на практика рентабилност и които да имат наистина търговско основание. Има, разбира се, проекти, които няма, не са пряко свързани с пазара и нямат преки пазарни последици, но са от стратегически значение. Но въпреки всичко, трудностите са огромни. И тези трудности ще трябва да бъдат преодоляни по един или е, друг е, начин. Аз е, изслушах с интерес забележките на колега Жадо. Той смята, че решението ще дойде през 2050 година с все по-голямото използване на възобновяемите източници, но той. Той каза също така, че е, прекалено много е, гъвкавост е предоставена на държавите членки за решаване на проблемите свързани с енергетиката и че трябва да има е, малко по-централизирано и по, по-строго и по законодателство. Но това, това, което той казва на, на практика, не, не може да стане поради причините, които току-що подчертах и по-специално финанс, финансирането. А, също каза няколко думи и за агенцията по енергетиката и ролята, която тя трябва да играе за координирането на проектите, инфраструктурните проекти в координационните мрежи. Да, ние бихме могли да, да намерим и агенцията би трябвало да намери начин да стимулира участниците в процеса, различните заинтересни е, страни и по-специално частният сектор да се заинтересува и наистина да е, финансира е, известни от проектите. В, според мен операторите на преносни мрежи и се сблъскват с, с много проблеми при получаването на а, разрешения и лицензи. Така че било то за, за подобряване, усъвършенстване на инфраструктури, които съществуват или за осъществяване на нови проекти. Така че, ако същевременно не можем да забравим и да минем да да загърбиме и местните органи на властта и гражданите протестират. Нали, можем да си кажем, ами, в крайна сметка това не става в моя собствен двор, така че не ме е интересувано. Така че трябва да се намери някакъв баланс между едно по-централизирано планиране на проектите и участието и правомощията на местните органи на властта. Защото това е необходимо, за да има консенсус около даден проект. Не под съдържанието на проекта, а по осъществяването на проекта. И колкото до ресурсите, предвид положението, економическата конюнктура в момента, много от държавите членки ще трябва да преразгледат целите си схеми и политики за субсидиране търсенето и използването на енергия от възстановяеми източници. Всичко това трябва да се вземе предвид, когато говорим и опитваме да създадем нови проекти. Лина Ек, благодаря господин председателю. Искам да пожелая на всички колеги една много успешна нова година. Текста на комисията, да, всички можем да се съгласим, че имаме нужда от изграждане на един енергиен пазар в Европа, има нужда от подобряване, от устойчивост и от увеличаване на инвестициите. Също така трябва да подчертаем, че трябва да се подобри ситуацията на потребителите и най-вече на малките дружества. Когато обсъждахме третия енергиен пакет, ние усърдно се опитвахме да подобрим функциите на пазара, като например отделянето на мрежите и една по-добра разпределителна система, да включим повече ам, участващи страни на пазара. И също така из, имахме намерение е, чрез е, тези предложения да се подобри инвестиционната среда е, за е, альтернативните източници на енергия. Много важни решения бяха взели. Сега виждам, че с това предложение в някои области има противоречие с дискусията и решенията, които ние взехме преди няколко години и които бяха отразени в пакета за економическо възстановяване в доклада на Бенсън, който обсъждахме преди няколко месеца. новосъздадените електропреносни мрежи изискват един подход отгоре надолу. Трябва също да се имат предвид последствията от тези решения и тези предложения, когато става въпроса за субсидиарност, собственост, околна среда и потребители. Не съм сигурна, е, че комисарят знае повече от е, самият пазар какво се случва. Трябва да сме много внимателни, когато а, е, насочваме а, процес на взимане на решение в друга посока и така нарушаваме баланса. Когато става въпрос за финансиране, енергийните компании не са най-уязвимите в момента. Те не са. Те са стабилни, те са в добра форма и ам, отбелязват много добри печалби, дори последните години на рецесия. Инвестирането в инфраструктура и създаването на мрежи означава, че данакоплатеца трябва да участва в финансирането при настоящата ситуация. И се попадам в ситуация кой плаща и за какво плаща. Това трябва да е една дългосрочна стратегия. Виждам една опасност, която съществува в едно паралелното планиране и на използването на пазарните сили и механизми. И накрая искам да кажа, че се, съм съгласна с колегата Чичестър по отношение на енергийните регулатори. Те могат да играят една по-важна роля. Също така, начинът по който се разпределят разходите а, между промишлеността и потребителите, трябва а, да разгледаме нещата от гледна точка на конкурентоспособността. И аз виждам един ясен паралел между дискусията, която водихме за роуминга, що се отнасяше до разходите а, и разпределение товара между потребителите и дружествата. Настоящото законодателство може да е в противоречие е, с законодателство, свързано с конкурентоспособността. Поздравявам докладчика и очаквам е, да имаме едно много добро сътрудничество по тази изключително важна тема. Уважаеми колеги, всички докладчици в Сянка се изказаха и както и докладчика. 10 часа е гласуването. Има още 10 колеги, които искат да вземат думата и също трябва да обсъдим и точка 5 преди гласуването. Така че, накратко, да дам думата само на двама-трима колеги, след това на комисията, след това да гласуваме и след гласуването да обсъдим точка 5. Иначе няма да успеем и другите колеги ще трябва да изчакат до следващия дебат. Трябва да намерим начин да се изказваме по, по-накратко. Не може е, да искаме да обсъдим много точки и да разполагаме с колкото си искаме време. Аз съм съгласен с всичко, подкрепям вашите предложения, но не може така всеки да говори колкото си иска. От следващия път ще се внимава за това, ще се държи на времето и всеки ще изказва по една-две минути. Моля, следващия оратор, който беше тук на време. Късен сейфа на Султайна Куреше. Благодаря ви за това, че ми дадахте думата. Ще се опитам наистина да бъда много кратък. Бих искал да благодаря докладчика за това, че е, даде ход и устрем на дебата и мисля, че той ориентира дебата в правилна посока. Първото е. Първо трябва да си зададем следния въпрос. Защо е, защо трябва да говорим за инфраструктурата на енергийния пазар? Защо да не оставим тази инфраструктура на пазара? Защото ако Защото ако се намесиме, то тук по този начин пазара ще функционира по-добре. Добре. Сега, в докладчика задава и въпроса как да преодолееме препятствията, които затрудняват функционирането на единния пазар. Аз лично виждам три проблема или три препятствия. Първо, националните интереси, които вземат предвес над регионалните интереси. Второ, Е, липсата на средства и трето взаимоотношението между търсенето и предлагането. Първо, значи регионал, регионален подход и регионална координация. За да създадем един единен пазар, трансграничните проекти не трябва да се ръководят от национални интереси, а да има общо европейско, общо регионален а, подход, като се фиксират а, а, трансгранични а, съпоставими тарифи или цени. А, мога да дам а, примера за страните от Вишеград и а, проекти между Румъния и Унгария и така нататък. Второ, упростяване на целия режим на издаване на лицензи и разрешения. За по-големите проекти е необходимо да има паралелни, да, да се премахнат паралелните структури, да се създаде единно гише и да се упростат а, административните процедури. И трето, е, финансирането на инфраструктурите. Господин Чичестър се спря на това. Що се отнася до 2020 е, и целите по 2020, необходими са е, огромни средства, т.е. еквивалента на 3 набуко годишно. Така че дори и да не знаеме точно колко ще струва Набуко, можем лесно да разбереме какви са цифрите. Така че необходима е също така една много стабилна регу... регулаторна мрежа в, на европейско равнище, стимулиране на частните инвестиции така че това са трите аспекта, към които искам да, прив... да привлеча вниманието на докладчика. И аз ще е, съм по-специално заинтересован от е, положението в Централна и Източна Европа. Този регион е, присъства в е, доклада и макар, че този регион има известно закъснение и развитието на този регион ще бъде в интерес не само на самия него, а и на всички, е, на цяла Европа, защото не може да имаме изолирани пазари. Благодаря, господин председател, Искам да подчертая, а, това, което каза колегата Жаду, че ние трябва а, да се съобразяваме с а, този документ. Искам да подчертая една дискусия, която се провежда на европейско ниво и ще продължи и тази година. Емисиите на въглероден двуокис трябва да бъдат намалени с повече от 20%. Ако искаме да сме последователни, трябва да вземем предвид енергийната инфраструктура, когато обсъждаме този документ. Комисията преценява, че най-голямата тежест ще бъде поета от определени а, сектори, които трябва а, да намалят своите емисии с най-голям процент над 30. дали ще дадем нашето съгласие, което предвижда нашето съгласие за намаляване на емисиите с повече от 30%. Всичко това трябва да бъде обсъдено. кои трябва да са допълнителните проекти, които трябва да бъдат изпълнени на европейско ниво, ако се приеме целта с, за 30%? ще има ли някакви изключения? В този случай се позовавам на изказването на господин Чичестър. Важно е за нас да имаме едно чисто, е, чиста околна среда. Но трябва да се замислим върху много неща и да видим дали този документ да съдържа всички важни аспекти. Колегата Бълчичес. Е, е, Господин председателю, днес бяха казани много неща за общият европейски пазар. Ние сме на едно мнение в рамките на Европейския съюз по отношение на политическите аспекти, но имаме разногласие по отношение на конкурентоспособността. Е, липсва енергийна инфраструктура и докладчикът е описал много точно ситуацията и е дал неговата гледна точка – по отношение на съобщението, но е важно да знаем как трябва да се процедира в областта на газовите доставки. От друга страна, аз съм съгласна с следното мнение. Когато няма никакъв интерес, то тогава няма да можем да създадем необходимите връзки, няма да могат да се зададат съответните стимули. Трябва да създадем такива стимули, за да привлечем а, частен капитал. Трябва да направим всичко частните инвеститори да а, вземат участие и да може вече съществуващата инфраструктура да не бъде отдадена под найем. В този смисъл или пък да не бъде обвързана в изграждането на новите връзки и новата инфраструктура. Като цяло бих искал да кажа, че този документ е много добър, но в бъдеще ще е, изготвяме още по-добри е, предложения. Искам да дам думата на Обрехта от е, комисията. Благодаря, господин председателю. С голям интерес слушах дискусията. Искам първо да пожелая на всички колеги една успешна нова година. И слушах позицията на господин Вагнер. Ние сме готови да работим с него в бъдеще. Искам да се спра на три неща, ако ми позволите. На първо място въпросът свързан с избора на проектите и на приоритетите. Смятам, че трябва да си направим полуки, да се получим от миналото. Ам, с грешките, които допуснахме а, при изграждането на международните преносни мрежи, не трябва да се работи на принцип, ако ти подкрепиш моя проект, аз ще подкрепя твоя. В момента има 500 проекта, но няма приоритети. Трябва, крайно време е да пристъпим към приоритетите и да се а, прилага подхода отгоре надолу. Проектите, които са включени в 10-годишните планове на а, преносните мрежи, са включени в приоритетите на комисията, но а, те гарантират а, гъвкавостта, от която имаме нужда. Трябва, имаме нужда обаче от по-големи приоритети, да дадем възможност на дружествата да вземат участие при изпълнението на тези приоритети и да планират своите действия. Обаче, кои, какви ще са подробностите по тези проекти? Трябва а, да предоставим този въпрос за разясняване на а, дружествата и предприятията. Комисията предложи системата за издаване на лицензи при на, нарушаване на тази система да се предвидят санкции. Е, трябва да се извърши и оценка на въздействието върху околната среда, но тази оценка понякога ам, се използва за това да се удължава процедурата по издаване на разрешителните. А, е, трябва да се включи една процедура ам, за санкции и то в рамките на 5 години. Някои казват, че тези санкции ще имат негативно отношение, но трябва да има санкции, да речем, ако един проект не се изпълни след 15 или 20 години. Трябва от една страна да се поеме отговорност от страна на тези, които издават разрешителните, от тези, които изпълняват проектите също така. И да се съкратят а, сроковете по тези процедури, без да се ограничават гражданските права. От друга страна, искам да спомена темата за финансирането. Ясно е и за комисията, че цяла голяма част от инвестициите са частни. Това не подлежи на обсъждане. Регулаторите, надзорните органи ще играят много голяма роля в тази насока при определяне на тарифите. Видяхме през миналите години, тарифите бяха държани на ниски нива, до такава степен, че надзорните органи не искаха да отъжняват финансово потребителите и това доведе до намаляване а, е, на активите на предприятията и, и те м, спряха да инвестират, защото проектите бяха нерентабилни за тях. Трябва да се намери идеалната среда, така че да се създадат стимули за инвестиране, без да а, се а, обременяват потребителите излишно. Надзорните органи са между чука и наковалнята. ковалнята но а, това е едно напрежение, един натиск, на който те трябва да издържат. В доклада също а, се включва и ам, един такъв аспект, ако не бъдат изпълнени а, проектите, за това, че а, ако е необходимо, ще се използва и пакета за економическо възстановяване. Предвижда се и участието на, ам, държавно, на държавно финансиране и на частно финансиране, просто комбинирани инвестиции, за да могат проектите да бъдат изпълнени на време. Това са аспекти, които трябва да обсъдим. Има а, нови а, начини за финансиране. А, облигации, публично-частни партньорства и така нататък. Това са инструменти, при използването на които са били получени добри резултати. Дискусията беше много интересна. Комисията е готова да работи с вас и в бъдеще. През 2011 година ще има един преглед на ситуацията и ще вземем предвид вашия доклад. Благодаря ви и се очаквам бъдещето ни сътрудничество. Благодаря, казва председателя. Има ам, процедурни въпроси. Госпожа Херцог. Благодаря, господин председател. Съжалявам, че взимам думата, но смятам, че това е един много важен дебат и предвид, че през февруари съвета ще обсъди този проблем на равнище съвет на министра. Мисли, всички, че всички трябва да вземем отношение по този въпрос. И може би би било добре да изпратиме в писмен вид, в писмена форма, нашето мнение относно проблема който ще бъде разглеждан през Унгария, в Унгария през февруари. Съжалявам. А, исках. А, може би. Сега, сега ли ми беше ми дадете думата? Не, господин Шадо. А, аз се обърнах към комисията по модела Праймс, който не предприема никакви мерки за регулиране до 2010 година. Това ме очуди много и не отговаря на това, което обсъждаме тук и което сме гласували тук в парламент. Gut, da wäre ich sehr dankbar, Herr Hilbrecht, wenn Sie diesen Tatbestand vielleicht uns schriftlich beantworten können. Господин Хилбрих, ако може отговорите, защото това е един важен въпрос, който не може да бъде заметен под масата. На мен ми направи впечатление също така. Секретарията ще си отбележи колегите, които не можаха да вземат думата сега и ще получат думата след това. Е, следващата точка е точка от гласуването. На първо място ще се гласува доклад на господин Иво Белет за максимално допустим нива на радиоактивно замърсяване на храните и фуражите. Да преминем директно към гласуването. Предполагам, че устройства ви за гласуване функционират. 21 изменение. Кой е за? Дигане на ръка. Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 22 изменение. А искате да проверим. Добре. 21 изменение електронно гласуване. Моля, гласувайте. Не ви работи устройството ли? Една минутка, ако може да изчакате. Сава? No. It's time. Organize. Още веднъж? Katastrophe. Okay. Once again. Добре, още веднъж. Още веднъж. Двадесет и първо изменение, моля гласувайте. А, от НП има един глас повече. Добре, край на гласуването. От социалистите Оборт. Господин Гъбълс. 26 гласа за, 23 гласа против, 27 за. Приема се. 22 изменение за, против, въздържали се, извинете, извинете, казва председателя, обърках се. 22 отпада. И така 23 и 8. Енблок. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. <clears throat> Два не. 25-то, да, 25-то за, против, въздържали се, приема се. 24-то, 38-то, 43-то, 49-то, анблок, за. А, отпада. Нещо. Така че, е, десето изменение. За, против, въздържали се, приема се. 47 за, против, въздържали се, отхвърля се. 11 с устно изменение, въздържали се, приема се. Компромисно изменение първо за, против, въздържали се, приема се. 13 Отпада? Не. 13 за. 13 и 14 и компромисно изменение второ и 19 и 66 Всички заедно. За, против, въздържали се, приема се. Сега някои отпадат. 16, 17, 18. М блок за против, въздържали се, приема се. Отпадат някои. 38 следва. 58 всъщност. За против, въздържали се, приема се. 61 за. Против, въздържали се, приема се. Трето, компромисно изменение за. Против, въздържали се, приема се. 67 за. Против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто компромисно изменение. 67 искате проверка. Електронно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Четвърто компромисно изменение за, против, въздържали се, приема се. Отпадат някои. Преминаваме пето компромисно изменение. За, против, въздържали се, приема се. Шесто компромисно изменение за, против, въздържали се, приема се. 26 за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение по преамбил 5 за против, въздържали се, приема се. 27 за, против, въздържали се, приема се. 29 за, 29 отпада, казва председателя. Не, не отпада. 29 за, против, въздържали се, отхвърля се. Първо за, против, въздържали се, приема се. Отпадат следващите. Трето. За. Против. Въздържали се. Приема се. Четвърто. За. Против. Въздържали се. Приема се. 33 за. Против. Въздържали се. Приема се. Второ и пето N-блок и устното изменение към 10А. Значи второ и а, устно изменение по 10А.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 въздържали се, приема се. И сега окончателно гласуване, електронно гласуване. на 4. Ето още един, още един тук, още един глас, ако обичате. И последно, още така цяла, цялата, нека сега цялата резолюция. Започнете гласуването. Гласуването приключи. Гласуването приключи. Приема се. Благодаря много. Поздравявам докладчика. И сега Минаваме към следващия доклад, който трябва да се гласува. Става дума за отношенията между Европейския съюз и съвета за сътрудничество в Персийския залив, но приема се. Трето, за господин Бутик, имате думата. Господин председателю, има две недоразумения. Не беше предложено едно Д като допълнение, а като изменение и на второ място. Второто недоразумение се отнася до EUGCC. Това е групата, енергийната група а, по експертни въпроси. Но ако това е изменение, което не се приема, колегите трябва да гласуват против. И аз смятам, че това не е изменение, по-скоро допълнение. Госпожа Ниблер, благодаря господин председателю. Нямам никакъв а, проблем това да бъде прието като допълнение и да гласуваме за, но ядрената сигурност е една а, тема, а, която трябва да бъде включена и в съвета за сътрудничество в Персийския залив. залив. Ето защо аз приемам, а, казвам господин Балтиков, значи едно А ще бъде като допълнение, не като изменение. Като изменение, каза председателя.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 Преминаваме към следваща точка. А, няма вече нищо за гласуване, но сега продължаваме с дневния ред. Ние се връщаме към пета точка от дневния ред. Връщаме се към дневния ред. Пета точка. Става въпрос за отключване на потенциала на културните и твор... творческите индустрии. Колегата Белет има думата. Той е нашия творчески отдел. Иво, имаш думата. Колеги, ако обичате да запазите тишина. Б... Благодаря много, господин председател. Съжалявам, че отново трябва да взема думата момента говорим за културните и творчески индустрии и как да увеличиме техния обхват и потенциал. Когато говорим за културни и творчески индустрии, Говориме за изкуството като такова, за, за културното наследство, но също за кино, телевизия, видеоигри, нов вид медии. И когато говорим за кетеги, всъщност говориме също така и за архитектура, дизайн, графичен дизайн, моден дизайн, реклама и в много по-широк смисъл, нови технологии, туризъм и така нататък. Така че става дума за една много широкообхватна и значима промишленост. Аз се позовавам на зелената книга на комисията и големия потенциал, който комисията вижда в тази промишленост, което е един от най-динамичните сектори на европейската економика. 2,6% от БВП се създава в, от КТИ. И Говориме също така за 5 милиона работни места в Европейския съюз, 5 милиона души, които работят в този отрасъл, и е, предимно в е, малки и средни предприятия. Така, така наречените а, малките адаптивни предприятия, които създават нови тенденции, нови е, технологии. Сега, сама, самото предложение е, предложение, което изработихме, с което разполагате. Е, културните и творчески индустрии се, са изправени пред огромни предизвикателства и бихме искали по някакъв начин да а, се справиме и да дадем ясен отговор на тези предизвикателства. Първо, така наречен в а, циф, циф, цифровия, циф, цифровия дневен ред. Знаете, че това е едно от основните приоритети в стратегия 2020. Защо е, говориме за това, защото комисията иска да създаде един единен пазар за електронни а, е, търговия и за електронна, а, е, електронни услуги, а, сигурни сигурен европейски интернет и също така широко разпространен широколентов е, интернет и, вис, и високочастотни и високи частоти. Второ, достъп до финансиране. Аз няма да преповтазаното в доклада Соса Вагнер. Сега нещата не са точно еднакви, но, можем, но са съпоставими малките и средни предприятия, които са много активни в този отрасъл, е, не разполагат с достатъчно капитали, т.е. те страдат от е, недостатъчно инвести... недостатъчни е, инвестиции и капитали, така че трябва да се, да се създадат иновативни финансови инструменти, като тези, с които сме предприели, да създадем Също, същевременно се предвижда евентуално да се подпомогне трансграничното сътрудничество и трансграничната дейност на малките и средни предприятия в, тази, в този отрасъл, като те биха могли да се превърнат в катализатор на структурни промени, но за това са необходими средства и инвестиции. И накрая, всъщност много важно, много значим много значим аспект. Става дума за защитата на интелектуалната собственост. Господин председател, естествено знаете, че този проблем не е от вчера. Ние сме разглеждали проблема многократно, обсъждали сме го и с комисията, която също работи по това. Но просто трябва да се постави акцента на отношението между интелектуалната собственост и КТИ, необходимия баланс, необходимата защита на продуктите, на създадените продукти и от друга страна необходимостта да се насърчи създаването на нов вид услуги. Така че просто трябва да се намери един баланс, както казах. Е, необходимо е и, и, и комисията работи по това. Е, необходимо е да се създаде една гъвкава, балансирана рамка за осигуряване на и защита на интелектуалните права, като по този начин се стимулира е, предоставянето на трансгранични услуги и да се работи по създаването на многонационални или трансгранични лицензии, за да могат чрез тях да се защити интелектуалната собственост и а, твореца, който е автор на даден продукт. Е, Проблема свързан с ДДС е също в центъра на а, нашето внимание. В а, много държави, държави членки, малките и средни предприятия, които работят в областта на КТИ, се сблъскват с едни уст, уст, с едни устаряли регламенти и устаряли ставки на ДДС. а, като, като например в, даден, в дадени страни ДДС за книгите на хартиен носител е нула, докато за онлайн изданията ДДС може да бъде в размер на 19 и повече процента до 21%. Така че това са с, с няколко думи основните проблеми, които искам да бъдат, предлагам да бъдат обсъдени тук в а, комисията. И имаме, разбира се, ограничения на а, от гледна точка на количеството текст, който може да бъде включен, тъй като това е съобщение, но сме готови да го обсъждим и включително и с културната комисия. Петя кажа. Благодаря. Благодаря, господин Белет, за проекта, който ни представяте който е много целенасочен. Ние работихме неведнъж заедно с вас, Комисията по култура, и аз съм изненадана от качеството на вашата работа. Няколко коментара. Глобализацията предизвика е, една реална преориентация на творческите индустрии, които се ориентират все повече и повече към услугите. Господин Белет упомена всички области, свързани с културните и творческите индустрии. Очевидно е, че нашето благосъстояние зависи от възможността ни да извличаме полза от таланта и творческите възможности, заложени в тези индустрии. Всички институции, местни, регионални, национални и на европейско, и на европейско равнище – трябва да създадат атмосфера благоприятна за развитие на творческите и културните индустрии в Европа. Общо казано, вашите предложения, господин Белец, са много добри. Напълно съм съгласна, че тези индустрии придобиват все по-голяма роля за економическия растеж и заетостта. При все това обаче бих казала, че в тези индустрии а, има синхронизация с други економически области, които не са пряко творчески или културни и трябва да се отчитат тези взаимодействия. Иска ми се да се върна към точка 4, където говорите за правата на интелектуална собственост. Очевидно ние трябва да отчитаме този факт тъй като интелектуалната собственост насърчава иновациите и творчеството. Да не забравяме обаче, че е необходим баланс, който да позволи на всеки да има достъп до нововъведенията. Аз защищавам културната индустрия и културата въобще. И знам, че за да се развива тя, трябва а, да а, се насърчава и възможността да се разкриват нови работни места, да се поощрява културната идентичност, защото културата е пряко свързана с образованието. Има доста деликатни моменти, по които текста трябва да намери правилния баланс, за да се отчетат всички елементи образование, обучение, права на интелектуалната собственост. Ще се свържа с вас, господин Белек, и съм сигурна, че ще продължим прекрасно да работим заедно. Благодаря. Колегата Мецарош. Благодаря, господин председател. КТИ, както каза докладчика, са ключов отрасъл в е- европейската економика. Ако искаме да създадем един единен пазар за КТИ, ще трябва да създадем едни подходящи условия. Комисията е, е отбелязала някои аспекти, ня... някои области, които се нуждаят от по-нататъчно усъвършенствана е, дигитална, дигиталният дневен ред е един, е, един знак, един, е, един от ангажиментите, който ние сме поели към малките и средни предприятия с цел от една страна да запазиме многокултурното разнообразие, а също времено създадеме една подходяща среда за предоставяне на ус, услуги. А, необходимо е да се създаде един, да се създадат допълнителни улеснения за мобилност на различните оператори в тази област, на упростяване на административни процедури, защита на потребителите, подпомагане на сте на, на най-малките, но иновативни предприятия и разпростра, раз, разпространение и обмен на най-добрите практики, създаване на допълнителни центрове е, на отличие, които да групират различните е, оператори в областта. Следващият оратор – Като бивш министър на културата съм тясно свързана с тази област. Предложението е чудесно. За мен е важно, както каза Мария Бадия, да се потърси добрия баланс, доброто взаимодействие с културата, в културната област, най-общо казано, и съответно общата отговорност на държавите членки, е, които трябва е, да отделят средства от държавния баланс, е, държавния бюджет за насърчаване на културата, културните индустрии, частния сектор и, и обществения сектор – културни и, е, културните институции да бъдат е, е, финансирани, както и големите научно-изследователски институти на държавно равнище. Тук това ще позволи те да развият и приложна дейност. Важно е също така да се помисли и за данъчни облегчения. Трябва държавите членки да поемат своята отговорност за правилното финансиране на културните институти, защото в противен случай няма да може да бъде гарантирано качеството на тяхната работа. Благодаря сега комисията. Пасква. Благодаря, господин председателю. От опита, който съм събрал по време на службата ми в Министерството по образование, мога да направя някои предложения. Ако подкрепим културата и въобще индустрията, свързана с нея, трябва да имаме предвид, предвид всички аспекти на интелектуалната собственост. Трябва да ги защитим. Те могат да бъдат продавани и от тази гледна точка те трябва да бъдат защитени. Друго предложение в тази връзка. Може би да освободим този сектор от облагане с ДДС. Но тази индустрия трябва да бъде разглеждана по друг начин. Защото изпълнението на иновациите е едно, а от друга страна да се постави творчеството. и ам, ин, и другата индустрия, да речем, свързана с издаването на плочи, касети и CD-та. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин докладчик. Комисията е, приветства това, че вашата комисия разглежда зелената книга на комисията за КТИ, което означава, че за да развиеме възможностите на КТИ в Европа, трябва да бъдат мобилизирани всички заинтересовани страни и всички видове политики, а не само културната политика. За това наистина приветстваме, че и вие разглеждате този въпрос. За да позволиме на тази промишленост да се развива и да процъфтява, различните комисии на парламента, както и различните служби на комисията и вашите комисии работят заедно. Е, мисля, че това ще стане благодарение на Зелената книга. В е, проекто е, становището си вие поставяте пръст на някои от проблемите и които също така до известна степен преповтарят е, много отказаното в 350-те мнения, които получихме следствие на публично допитване. Необходимо е да се намери е, баланс между защита на интелектуалната собственост е, и достъпност на художественото съдържание. Вие също така подчертавате необходимостта да се намерят нови финансови инструменти за стимулиране на тази отрасъл в е, епоха на дигитализация. Както казах, различните политики трябва да бъдат мобилизирани за развиване на КТИ, но същевременно трябва да има и тясно сътрудничество между различните равнища е, на властта, тъй като е, културните и информационните творчески индустрии не зависят само от европейски регламенти, от Европейския съюз, но също така от националните правителства на държавите членки и от местните органи на властта. Благодаря ви. Благодаря. Искам да подчертая, че 18 януари 12 часа е крайният срок за внасянето на изменения, така че дискусиите да могат да доведат до някакви резултати. Преминаваме към осма точка. Става въпрос за политическите предизвикателства и бюджетните средства за устойчив Европейски съюз след 2013 година. Ще се приложи бързата процедура относно този доклад. Доклада през юни беше решено да създаде самостоятелна комисия, която да се занимае с тези въпроси. Също се даде мандат и на другите комисии, които имат отношение по тези въпроси. Новата комисия, която беше създадена, се казва ШУР. Началото на декември координаторите решиха на едно заседание да се използва упростената процедура и да бъде изготвено становище. Разполагате с документите и с окончателния документ, който се основава на предшестващите го такива. Става въпрос за следното, да стигнем до някакъв окончателен резултат. Няма да разказвам още веднъж е, за какво става въпрос. Това са е, енергийни аспекти, екологични аспекти, научно-изследователски аспекти и всички са обединени от гледна точка на това какво е въздействието им върху бюджета. И така, значението на енергийната политика а, беше обяснено от гледна точка на инфраструктурата. Няма нужда да повтаряме това. Индустриалната политика и нейното значение беше подчертавано многократно тук в различни дискусии. Научно-изследователската дейност ще има нужда от допълнителни средства през следващите години, средства, излизащи извън определените рамки. Това е логично ми се струва защото не можем да говорим за силна индустриална и енергийна политика, ако не се инвестират пари в научно-изследователската дейност. Също и космическата политика, какво ще е въздействието и върху бюджета. Такива дебати също сме водили а, често. Това не е една проста тема. ние трябва, при всъщност тези политики трябва да изхождаме от това, че трябва да се предвижат средства от бюджета за изпълнението на тези политики. Сега, колегите от всички политически групи трябва да дадат своето мнение накратко и ще има промени в текста, ако това е необходимо. Но сега не трябва да отваряме всички документи наново трябва да се концентрираме върху основните неща и нещата, които са важни за финансирането. Господин Галанти поиска думата. Благодаря, господин председателю. Не искам да осложнявам упростената процедура. Имам въпрос свързан с космическата политика. Ние установихме колко проблематичен е този сектор и проекта Галилео в тази насока. Дали няма да е по-разумно да се въведе една отделна един отделен бюджетен ред за този а, проект. А, така че съответният комисар а, да а, получи подкрепа, да, да има по-голяма увереност. Ако колегите са а, съгласни а, да се създаде нов бюджетен ред. Председателя. А, да, това предложение е много удачно. Ще си го запишем. Госпожа Ферейро. Sí, muchas gracias, presidente. Desde luego estando de acuerdo. Благодаря. Благодаря, господин председател. Съгласна съм да се прилага упростената процедура. Така, сега. Искам да уточна някои аспекти които бяха тук, за, които бяха засегнати. Първо бих искала да ви поздравя за свършената работа, но моята политическа група смята, че не сме предявили достатъчно искания в този проект. Ако искате, мога да ви дам нашите предложения в писмен вид и тогава ще видите дали можете да ги вземете предвид. Благодаря, госпожа Карвайо. Uh, Благодаря, господин председател. Наистина това е една извънредно, това е един извънредно важен дебат. Защото на, на практика ние в момента очертаваме бъдещето на Европа. А, Необходима ни е много амбиция, но същевременно и съобразяване с европейския бюджет, който ще ни позволи да ги е, посрещнем. В е, Шуре обсъждахме основните критерия. Смятам, че трябва бюджетът да отговаря и да бъде съпоставим с, нашата, с нашия политически дневен ред. Така че бъдещия е, бюджет трябва да отговаря и да бъде съпоставим с целите залегнали в стратегия 2020. Второ, бю, бюджет, който който да може да финансира социалните аспекти на нашата политика. Не, да не забравяме, че ние сме изправени пред огромни социални предизвикателства. Трето, гъвкавост. Вие е, подчертахте, че бюджета трябва да бъде гъвкав, аз бих казала и опростен. Ако, ако искаме наистина да бъде функционираща, Той упростяването трябва да стане в различните е, части. И още нещо. Европейската добавена стойност. Тоест, какво е по-важно на европейско равнище, какво дава повече резултати, какво е по-ефективно на европейско равнище, отколкото национално или регионално. Тоест да, по, да, посърчаем, да подчертаем европейската добавена стойност е, на е, темите и аспектите, на които се, върху които се концентрираме тук в ИТРЕ. Това трябва да бъдат основни критерии за оформяне на европейския бюджет. Следващи оратор. Благодаря, господин председател. Съжалявам, че се опитваме да разгледаме толкова набързо такива неща. В момента разглеждаме нещо съвсем ключово, един основен проблем, а нямаме време да разгледаме и да внесеме е, изменения. Защото в, в момента става дума за политически предизвикателства за един устойчив Европейски съюз. Сега, по параграф 2 дългосрочните програми. Тук се предлага бюджетна гъвкавост. Знаете, господин председател, че аз настоявах да има секция за бюджетни инвестиции, т.е. модалности. За да можем да разделим от една, една страна многогодишното програмиране от самите програми. По параграф 4. Става дума за публични средства. Тук ви смятам, че трябва да поставим акцента върху финансирането на енергийните инфраструктури, тъй като до голяма, до, до голяма степен е, този сектор се влияе от пазара, така че мисля, че трябва да смениме формулировката и да, да преформулираме този параграф и да кажем, че е, енергийните инфраструктурите се финансират с публични средства, когато не се, те не са финансирани от частния сектор да подчертаем това. И след това в параграфа, посветен на научните изследвания, е, се споменава 1% от БВП, но доколкото разбирам, за бъдеще целта е да имаме по-общо европейски научни изследвания на основата на анализ на извършеното в европейските, в отдалните държави членки, просто струва ми се, че тук не, не, не, не, не успяваме да, да поставиме акцента върху това. И в параграф 11 е, трябва да има е, много високоскоростен достъп, а не само високоскоростен. Само да обясна, колега. Аз се поколебах, защото исках всъщност да подчертая нещо. Да, всички имаме право да внасяме изменения. Така беше договорено и с координаторите но да има една по-бърза процедура, а измененията да бъдат внасяни на английски. Такава беше оговорката и а, срокът трябва да го определим, а именно 18 януари до обяд. Но всеки трябва да изготви предложения, ако има а, такива но да се концентрираме върху важните политически аспекти. Да, желателно е да внасяте а, изменения. Пол Рюбих има думата. Искам да подчертая, че а, диску, дискусията продължава и обхваща собствените ресурси, а, приходите от налозите върху въглеродния двокис да бъдат използвани и да се влеят в собствените ресурси, така че да ги използваме за съответните действия. Клод Томас. Първо, искам да пожелая честита нова година на всички колеги, които не съм видял и не съм поздравил лично. Смятам, че това е едно а, много трудно занимание да можем да свършим всичко набързо. Хубаво е да разгледаме и подробностите – защото в крайна сметка, ако се внесат 150 или 200 изменения, ще се чудим откъде да подхванем нещата. Може би ще изясните а, процедурата и как си представяте тези срокове. И ако бъдат внесени 150 изменения, кой ще ги обедини и кога? Ние нямаме докладчици в сянка. Това е един процедурен въпрос, който исках да задам, за да знам ние като е, от името на зелените какво ще ни коства това. Председателят, координаторите взеха това решение. Имаше и а, други идеи да се направи това накратко, на но ам, решението на координаторите беше да се приложи тази бърза процедура. Искам още веднъж подчертая, че много ще се радваме да бъдат внесени добре обмислени и удачни изменения. Ще е полезно не да са 150 на брой, ами да се отнасят до основните аспекти, до най-важните точки. Трябва някакси а, да ги обединим. Ако не могат да бъдат обединени тези изменения, ще ги гласуваме по-отделно. На 27 януари ще се проведе гласуването. Отбелязано е по този начин. Ако има много изменения, тогава нещата ще станат сложни. Но като погледнем текста и целите заложени в него и като слушам вашите изказвания, смятам, че ние ще се справим. Следващото изказване. Госпожа Кастио. Presidente. Eh, да, благодаря ви, господин председател. Сега, моята политическа група разработи много а, изменения, ние ви ги изпратихме. А, колегата Карвайо също е изпратила изменения. И сега, нека, нека да бъдем разумни, нека да, да не внасяме стотици изменения, защото на практика ще променим, ще променим съще, същината, съществото на този документ. Сега, е, доколкото знам, до момента са внесени дестина изменения, може би още няколко ще бъдат внесени през следващите дни но аз смятам, че трябва да концентрираме вниманието си по същество. В крайна сметка, мисля, че отлично бихме могли да се разбереме. Секретарята и председателят могат да разгледат измененията и просто да отхвърлят онези, които са несъстоятелни. Благодаря ви за разясняването. Искам да помоля координаторите в рамките на своите политически групи малко да обединят нещата. И това координаторите могат да проведат един вид гласуване в техните политически групи относно тези изменения, така че процедурата да бъде опростена в крайна сметка. Господин Пласка. Благодаря, господин председателю. Съвместно с а, моята колега госпожа Никица проучихме доклада и ни направиха впечатление три неща, които могат да бъдат допълнени. Ние сме съгласни, че Съюза а, е изправен пред дългосрочни предизвикателства и за тази цел има нужда от дългосрочни цели до 2050 година. Като имаме предвид економическата ситуация в Европейския съюз и несигурността при ам, прокарването на газопроводите, необходимо е да и има разграничаване между средносрочни и дългосрочни цели и приоритети. Да се знае а, кои проекти са краткосрочни и средносрочни, и кои дългосрочни. Относно информационното общество, ключова цел трябва да са широколентовите интернет връзки. Въпросът, който искам да спомена в тази връзка, са инициативите инициативи трябва да бъдат споменати в този документ. Инициативи, които са в състояние да доведат до създаването на работни места. Важен е характера на инициативите. По отношение на политиката, свързана с космоса, е, в тази връзка ние разгледахме Лисабонската стратегия и установихме, че се надяваме да се създаде едно по-интензивно сътрудничество между Европейския съюз и Съединените щати. Не трябва да има припокриване на дейностите в тази област. И до 18 януари ние ще внесем нашите изменения. Благодаря. Благодаря колегата Херцог, каза председателя. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Ако нашата комисия иска да постигне успех, и вие да бъдете един успешен наш докладчик, то тогава трябва да имаме една единна позиция. Ако имаме единна позиция, имаме. Ще успееме да прокараме нашите приоритети. Затова мисля, че трябва да се направи едно филтриране на измененията и да се запазат само онези, по които сме единни и които да отразяват нашите приоритети. Струва ми се, че би било полезно освен координаторите, членовете на бюджетната комисия, аз, господин Влади Ивайло, ако ние се консултираме да, да видиме кои изменения биха могли да минат. Защото в, в противен случай е, просто е, няма да успеем да прокараме нашите приоритети, други ще ни урежат. И ако искаме наистина да имаме една част, едно А солидна, да имаме много пари. Мисля, че по, по този начин трябва да действаме. Просто говоря от опит. Виждаме, че все още имаме проблеми с главата конкурентно способност. Няма да бъде лесно, ако не действаме по този начин. Поне това е моето мнение. Благодаря ви за това ам, обяснение. Процедурата е вече ясна. Искам да помоля координаторите в рамките на своите политически групи да направят една предварителна организация и най-вече колегите, които се занимават с бюджетните въпроси. Разумно е и те да работят съвместно, така че да се изготвят изменения от политическите групи, които да няма нужда да бъдат балансирани или доизяснявани допълнително. Ще процедираме по този начин и ще се помъчим да действаме по този начин и така още веднъж 18 януари 12 часа е крайния срок. Преминавам към девета точка от дневния ред. Анализ на възможните варианти след намаляването с 20% на емисиите на парникови газови, оценка на опасността от изместване на въглеродни е, емисии. Проблемът е тук с изтичане на газ. Е, има много проблеми, които могат да бъдат включени в тази дискусия, проблеми, с които, които се разглеждат и в Комисията по околна среда. Е, и днес ще започнем с нашата дискусия. Първо давам думата на господин Цизли и след това а, ще дам думата на следващите колеги, които поискаха да вземат отношение. Ам... Благодаря, Херберт. Това, което каза, е, е правилно. Имаше много процедурни въпроси, свързани с този документ. И искам първо да обясня и основните рамки на този документ – Европейския съюз се ангажира с една цел, а именно намаляване на въглеродните емисии с 20% от 2020 година. Първоначалният текст, тек, е, емисиите трябваше да, намал... да бъдат намалени с 30%, тъй като е, и другите е, развити държави ще поемат същия ангажимент. Комисията изготви един основен документ и две приложения – и бяха описани различни сценарии, какво би означавало това за Европейския съюз. През декември бяха проведени дискусите в Канкун. Ние променихме нашата позиция и казахме, че ще намалим емисиите с повече от 20%, когато бъдат създадени съответните условия за това. Какво, ще, какво се случи в Канкун е, е предмет на обсъждане в следващата точка. Комисията изготви едно съобщение анализирани разходите и а, начина и последствията от намаляването на емисията с 30%. Текстът е много общ. В приложенията има по-конкретна информация. Няма да обобщавам тези документи. Само искам да разясня процедурата. Комисията ЕМВ, там беше, беше договорено ЕМВ да е водеща комисия по този доклад, доклад по собствена инициатива. И от страна на тази комисия беше дадено това предложение. Но нашата комисия също трябва да поеме част от отговорността и да се процедира по а, правило 50-то а именно процедура при която две комисии имат почти е, равностойни правомощия. Искам да ви кажа, че и двете комисии трябва да се споразумеят относно сроковете и а, комисията ЕНВИ трябва да приеме измененията, без да ги гласува изменения, които са ем, предложени от комисията ИТРЕ. Беше е, изготвено писмо със съгласието на председателите на двете комисии, където е, беше описано споразумението му между двете е, комисии. Е, споразумения, които ще бъдат постигнати преди е, гласуването. Е, надявам се, че сътрудничеството ще е плодотворно. Има отделни области, за които три има изключителни правомощия. Искам да ги назова, защото това е важно за нашата дискусия и за подготовката и изготвянето на нашия доклад. Ще ги прочета на английски. Енергийна ефективност, с изключение на екодизайна и екоетикетирането, енергийна сигурност, енергийна ефективност на сградите, последствията за енергийния сектор и индустрията, интелигентни мрежи и иновации. Има някои области, които насърчаване на зелени работни места, инвестиции, зелени технологии. Това са области, които са в правомощите на двете комисии. Това са областите, които ще бъдат обсъждани в рамките на този доклад. Искам също да кажа нещо по методите за работа, сроковете. Днес ще дам само едно предложение за сроковете, тъй като сроковете трябва да бъдат съгласувани с докладчиците от страна на ЕМВИ. Взех предвид практиката в комисията ИТРА при изготвянето на сроковете. Ние искаме да работим бързо и ефективно, доколкото е възможно. Така че, аз смятам, и предполагам, че ще има много изменения към този доклад и ще имаме, ще имаме нужда от време да постигнем компромиси. И предлагам да проведем дискусия в рамките на нашата комисия, дискусия между двете комисии. Работата ще е доста сложна и трудна. Днес ще е първата умяна на мнения на, до 21 февруари ще а, бъде изготвен един проектодокумент. 15 март ще има заседание на ИТРЕ, а, при кое, на което ще се обсъди доклада. Измененията могат да бъдат внесени до 25 март. И на 12-13 април можем да обсъдим въпроса в комисията и на 25 и 26 май ще го гласуваме. Това е моето предложение. То трябва да бъде обсъдено и с колегите от ЕНВИ. Комисията ЕНВИ планира изслушване тази Искам да допълня, че имам някои забележки по отношение на това изслушване и искам това изслушване да е а, съвместно на двете комисии. На 28 февруари предлагам да се състои това изслушване. Ако успеем да проведем една дискусия с докладчиците от МВ, то срокът, сроковете, които предложих, могат да бъдат постигнати. Ако не успеем обаче да се вмесим в тези срокове, предлагам и ТРЕ да организира собствено изслушване. Това е един много важен доклад. Става въпрос за важни решения. Имаме нужда от собствено изслушване. В този случай срокът ще се удължи и ще премине и във второто полугодие на тази година. Относно структурата на доклада. не искам да залагам тук една а, основна цел от 20%. Можем да обсъдим и други възможности. Дали е възможно да постигнем по-висок процент и до кога? Доклада трябва да съдържа условията за постигнато на тази цел и как да бъде, да бъде постигната тя. Предлагам 8 глави. Една глава свързана с енергетиката и да обсъдим въпроса, свързан с приноса на този сектор към намаляването на емисиите. Може да се говори за сигурност на доставките, за енергийната ефективност на сградите, за интелигентните мрежи, интелигентни системи за измерване. Втората глава приноса на промишлеността, последствията за енергийния сектор. Смятам, че Тук а, трябва да споменем а, добивната промишленост, възобновяемите източници на енергия. Трета глава конкурентоспособност. Тук е темата свързана с улавяне и съхраняване на въглероден двуокис, научно-изследователската дейност и нейния принос за постигането на целите. Следващата глава трябва да обобщи всичко ам, посочено до този момент, да назове външните и вътрешни условия за това Европейския съюз да получи, да постигне е, един по-висок процент на намаляване на емисиите до 2020 година. Относно вътрешните ем, условия, трябва да се говори за стимули, за е, промяна на изменението, за финансовите последствия. Всичко това може да бъде обхванато в тази глава и е, трябва да се създаде една проактивна политика, която да доведе до постигането на тези цели. Трябва да бъдат предвидени мерки за стимулиране на економиката и за устойчивия растеж. Искам да подчертая, че често се говори за това, че финансовата криза ще доведе до, до намаляване на разходите а, за постигане на тази а, цел, но трябва да се спомене, че и а, печалбите на предприятията са по-низки и те имат по-малък и ограничен достъп до кредити. Ето защо трябва да си има предвид това, когато говорим за прекалено амбициозни цели. Очаквам с нетърпение мнението на колегите. Не съм се срещнала все още с докла... другите докладчици. Надявам се скоро да се осъществи тази среща, за да направим на размяна на мнение и да обсъдим как ще работим заедно с ЕМВИ. Благодаря, казва председателя. Благодарим ви за а, подробното обяснение на процедурата. Това беше необходимо, защото а, иначе нещата стават още по-сложни. Деветима души искат да вземат а, думата. Разполагаме с по-малко 10 минути. Искам да ви помоля всеки да се концентрира върху най-важното. Ще измерваме времето на всеки ще дадем по една минута, за да може всеки да има възможност да говори, а не да стане като преди малко. Последните въобще да не вземат думата. Ако внимаваме за времето, ще се справим. Това е с началото на тази дискусия. Госпожа Лина Ек. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за отличната работа. Много е интересно да видим как различните инструменти, с които разполагаме, дават някакви резултати от една страна законодателството, стандартните пакети, финансирането, като морков и ръжен. Също така да обсъдиме разликите в между различните държави членки, като че ли всяка държава членка си има свои любимци, когато става дума за възобновяеми енергии. Има а, и региони, в които пък съществуват всичките видове технологии, всичките видове енергии. А, Колкото до а, технологиите и развитите на районите. Преди 10 години Китай не съществуваше в технологиите на вятърните турбини, а ние бяхме лидери, а сега Китай произвежда 50% от общата вятърна енергия. Така че трябва да видим е, какви, какво на иновациите могат да допринесат за економическото развитие и за е, наваксване на нашето закъснение. Що се отнася до въглеродния теч? Аз от името на нашия комитет преговарях по директивата РИЧ за химическите вещества – и законодателството в тази област не е, не е добро. А, след всичките доклади, които будеха загриженост, които биеха камбаната в продължение на години и на година, в крайна сметка си дадахме сметка, че нещата не са толкова страшни, колкото е, се предвижваха. И сега мисля, че докладчика наистина е, свършил, е свършила отлична работа, но ние се, но се нуждаеме, нуждаем от един семинар или специално заседание и, или нещо подобно. Е, заедно с, може би, точно с, заключенията от Канкун и подготовка за Южна Африка, просто като едно цяло. Госпожа Кастилио, благодаря, господин председател. Ще се опитам да спазя едната минута. Поздравления за докладчика. Подготвили сте на чудесна работна схема, която ще позволи да се направи интересно предложение за доклад. Искам да кажа само две неща. Би било интересно, първо, да организираме дебат по резултатите от срещата в Канкун. И в светлината на тези резултати бихме могли да предвидим различна перспектива за нашия доклад. Жалко, обаче няма да стане така. В доклада се поставят два основни въпроса. Първо, как да се постигне съкръщение с над 20% и второ, какви са рисковете от изтичане на въглерод. По първия въпрос относно целта от над 20%. Аргументът с намаляване на разходите се изтъква. Намалиха се приходите на предприятията, но ако разходите са намалени, в крайна сметка това е добре. Така че ще можем по да разгледаме по различен начин конкурентно способността и предприятията ще са в по-добра позиция, за да се борят срещу изнасенето на въглерод извън Европа, изтичането, така наречено. А, именно защото има съкъщение на разходите. Трябва да разглеждаме предимствата и да не предвиждаме увеличение на разходите със съответните последици. Стелкова по първия въпрос. Има разминаване с това, което стана в Канкун. Не знам дали комисията ще формулира интересни предложения, например безплатни емисии за енергоемките отрасли. Това е едно интересно предложение. Може би ще има и други Смятам, че документ. В документа има съществени разминавания с това, което става в международен план. Независимо от това и независимо от това, което се прави в останалата част на света, ние трябва да търсим целта от 30%. Господин Жадо, благодаря господин председател, благодаря на докладчика който много точно формулира всички въпроси, които трябва да засегнем в доклада. Въпросът с графика е важен. Цел доклада да се гласува на пленарно заседание преди решението на съвета през юни месец. Трябва да успеем да изпреварим това решение. Е, това е много важно по отношение на графика. По отношение на повдигнатите въпроси. Смятам първо, както каза и докладчика, че е много важно да си поставим амбициозна цел в борбата с промените в климата и това не противоречи на конкурентоспособността. Напротив, знаем, че в Китай се инвестират над 200 хиляди милиарда долара в зелената економика. Съединените щати успорват държавната помощ. Те също се ангажираха обаче. За жалост Европа изостава и ако погледнем статистиката от барометър през 2010 година, ще видим, че Китай и Съединените щати са най-атрактивни за развитие на възобновяемите е, енергии и от 100 предприятия в тази област, 24 са в Азия, 22 в Штатите и само 2 в Европа. И е, економиката на бъдещето е економика, която инвестира в тези нови отласли, която е използва малко въглерод. По отношение на изтичането на въглерод, мисля, че трябва да се организира дебат. Има много документи в тази насока тук имаме перспектива за устойчива зелена економика, но някои отрасли са рискови. Комисията ги описва, има и други проучвания, но имаме инструменти да защитим тези отрасли. Нека точно определим кои са те. Мисля, че комисията трябва по-задълбочено да и по-точно да уточни критериите, по които се определят рисковите отрасли и след това да се предвидят мерки за тяхната защита. И накрая трябва да видим какви условия ще определим за преминаването към 30% съкрещение, например кредити за намаляване на въглерода защото а, а, в, да, не, да не са мерките прекалено хлабави и да не позволят преминаването към съкрещение от 30%. Госпожа Корхола. Благодаря, господин. Благодаря за а, предложенията, формулирани в доклада. Смятам, че днес ще обсъдим и резултатите от Канкун, но исках да обвържа с тази тема обобщението. В Канкун ние не успяхме да постигнем това, което целяхме намаляване на емисиите. Мисля, че трябва да държим сметка от решенията на съвета и в целта да преминем от 20 към 30% съкръщение. Дебата в това отношение не се вписва в един по-общ дебат по, по това дали мерките, които мисляме са ефикасни. Вие много добре знаете, че а, търговията с емисии функционира на европейско равнище, но има редица доказателства, които показват, че съществуват много случаи на злоупотреба, на измама а, или на грешки в тази търговия, което се отразява директно на емисиите. Решихме да възприемем политика на ограничения. Това е добре но има източници на емисии, които изпращат сигнали, че не желаят да възприемат тази политика, предпочитат да заложат на декарбонизация, на нови технологии и все по-трудно сравняваме мерките, които се взимат от едни или други оператори. И сега мисля, че е малко късно да предвиждаме този такъв дебат по съкръщение от 20 или 30%. Сега трябва просто да се съсредоточим по важните решения, които ни очакват. Колегин Кростет. Госпожа Гростет. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко приветствам избора на текста от докладчица. Трябва да намерим балансирана позиция между Комисията по околна среда и Комисията ИТРА, което не е лесно. Някои държави се радват от постигнатото в Канкун, други говорят съвършено обратното. Мисля, че Европа се показва оптимистична по едно споразумение, което всъщност не съществува. Преминаването от 20 към 30 процента е, е тема, по която говорим вече от няколко години. Ние трябва много точно да преценим какво сме направили до тук, какъв е ефекта от взетите мерки, усилията за декарбонизирана економика, но трябва да видим и как се отразява това на предприятията, защото в момента сме в пълна неяснота по действието на инструментите, няма равносметка и не знаем какъв е положителният ефект. Преди всичко това да, трябва да направим преди да решим да преминаваме към 30%. Ако трябва да вземем решение да отидем към 30% или по-малко 30%, трябва все пак да искаме реципрочност. Трябва това, което ние сами си налагаме, да искаме и от другите, защото няма никакъв смисъл да полагаме тези усилия за декарбонизирана економика, ако не бъде направено същото на другите континенти, които са, където има особено големи емисии на въглерод. Затова ви казвам, нека да бъдем на штрек, да внимаваме, и ако е необходимо да се здобием с инструменти, които ще ни позволят да поощрим другите е, и на, нашите износители е, и вносители да е, прилагат същите ограничения, които ние сами си налагаме, например да се отчита вкарване на въглерод на границите и това да се отрази върху цените на продуктите. I didn't understand. Yeah. Yeah, okay. I, I would like to thank Jordan uh, for the, the good report that she... Бих искала да благодаря на госпожа Джордан за доклада и да подчертая само едно нещо, тъй като разполагам само с една минута. Основно е от основно значение е, е да потърсиме е, решения за онези отрасли, които е, е, представляват реална опасност за изтичане на въглерод. Там трябва да, там трябва да има някак адаптиране на мерките за 30%. Например, въздухоплавателния отрасъл или горите, те, са по, те се третират по по-различен начин от останалите отрасли по силата на договора от Киото по хоризонтален начин. Така че трябва трябва да потърсиме по-специфични мерки за онези отрасли, в които има по-голяма опасност от изтичане на въглерод. Също така трябва тук в Пилар са други проучваме възможността за доброволно поемане на ангажименти в отделни е, отрасли. Мисля, че това ще бъде е, много важно в е, е нашата дискусия тук и за една по е, голяма, по-обхватна дискусия после. Благодаря, господин е, председател. Бих искал да, да се спра на графика. Ако трябва да бъдем наистина реалисти, нека не забравяме, че вече тече 2011 година. И ако искаме да приложиме мерките и да ги приложиме изцяло, са ни необходими поне 2-3 год, допълнителни години. Така че трябва да помислиме много внимателно а, по графика на въвеждане на мерките и на намаление на емисиите. 2050 е един реалистичен график, но в някои промишлени отрасли все още дори не се знае какви ще бъдат ограниченията, какви ще бъдат стойностите. Тъй като все още нямаме взети решения. Така че ако предвиждаме допълнителни намаления, то трябва да предвидим и уместни срокове за това. Европейския съюз винаги е бил лидер в борбата срещу промените, промените в климата. Но мисля, че ако наистина искаме да бъдем на висотата на своите е, ангажименти, трябва да, да е, увеличиме намалението до 30%, но нещата се промениха междувременно. Междувременно избухна економическа криза, която се отразява пряко върху домакинствата, върху, гра, върху ежедневния живот на гражданите. За това мисля, че трябва да преразгледаме, да, и пренал... да анализираме възможностите за 30% и то а, в светлината на създаване на нови работни места. Е, последиците от въвеждането на а, намалението с 20% а, се оказаха, постепенно заглъхват, но трябва сега да помислим какви ще бъдат последиците от въвеждане на прак 30% какви е, трябва да бъдат е, мерките и мотивациите, които да създадем на малките и средни предприятия да въведат е, тези, тези количествени критерии. За това е необходимо много по-голямо международно сътрудничество в тази област. Panie przewodniczący, ja myślę i bardzo popieram to, co powiedział. Благодаря, господин председател. Аз подкрепям казаното от госпожа Джордан. трябва да организираме едно изслушване с експерти по отделните региони. Защото не, няма модел или решение, което да допада на всички и да бъде подходящо за всички трябва да се променят параметрите, защото това е много важно за различните страни, пред, предвид, раз, предвид различните специфични условия в различните страни. Така че трябва да имаме един а, много по-гъвкав подход и по-диференциран подход. За някои а, за някои държави а, процента може да бъде 25%. процента страни, в които има много ам, въглишни мини все още, където има ам, много по-голямо опасение от евентуален въглерод, въглероден теч. Като страни, като Украина, например. Така че какво ако, примерно, подобно изтичане се стане в Украина, в някакъв завод? В крайна сметка това също е Европа. Ние Европа е една. Както знаете, нещата не спират на а, границите на Европа и трябва да работим и с страните, върху които можем да имаме влияние и някакви финансови лостове също както и в Европейския съюз. Благодаря. Благодаря. Съвсем накратко, ако обичате. Искам да направя коментар по всяко едно изказване, но в общи линии съм съгласна. Сегашното законодателство трябва да бъде приложено, трябва да се определят рамките на съществуващото законодателство, така че то да е адекватно за целия период от 2020 година. Трябва да правим поглед в бъдещето и да имаме предвид и 2050 година. Предложенията, които бяха дадени, показват, че разполагаме с много информация че а, има интерес за по-нататъчни дискусии. Имаме нужда от а, изслушване, изслушване съвместно с ЕНВИ, където можем да чуем конкретни параметри, конкретни данни. Имаме нужда от представители на отделните региони, защото комисията изрично е посочила, че предвижда повече възможности за постигане на тези цели в по-бедните държави. Какво означава това за нас? Благодаря на колегите за всички коментари а, относно срока и гласуването в пленарна зала. Това е нещо, което трябва да бъде обсъдено и договорено с докладчиците от ЕМВИ. Ще е много трудно обаче да се гласува в, през юни. Съветът съвета ще вземе решение едва през май по този въпрос и за наш е, е невъзможно през май да е, вземем решение. Благодаря, каза председателя. Много ви моля да разясните въпроса с е, общото изслушване, дали то е възможно или не. Ако не е възможно, съвместно изслушване трябва да видим е, да намерим възможност, такава каквато беше посочена от е, колегата. Искам да ви помоля точка 10 от е, дневния ред да бъде отложена. Нашият гост ни чака от, по, от 15 минути. Трябва да вземем решение. Или обсъждаме Даваме думата на господин Абрамович и след това ще обсъдим а, точката за Канкун или отлагаме Канкун за следващото заседание. Искам да знам какво а, да направим. А, това зависи от, от самите участници, кое е по-разумно. Да я отложим ли точката? Лена, следващия път. Добре. За следващия път. Така че имаме 45 минути за следващата тема. Много ви моля за извинение. Може би след вакансията сме отвикнали да сме бързи и експедитивни. Благодаря. Сега искам да приветствам господин Адамович, който идва при нас. Господин Адамович е координатор за съединяването на електропреносните връзки в а, а, Северно море, в Северна Европа. Добре дошъл и на вас ви желая една успешна нова година. И давам ви думата само на вас и ще помоля колегите да ви слушат внимателно. Ако обичате да сте кратък, избит и ясен, така както а, вие го правите. Rot. Ja, einfach den roten Knopf. Ja, Vorsitzender. Er, an. Okay. Господин председател, дами и господа, благодаря, че ми давате възможност да съм тук сред вас от, в качеството си на координатор за връзките с съоръженията за вятърна енергия, разположени в открито море в Северна Европа. Няма да ви занимавам с законодателната част от моята работа, тъй като вие сте получили документацията. Европа се състои, Европейска съюз се състои от 27 държави членки с над 450 а, граждани, 450 милиона граждани, извинете. искам да допълня, че всичко функционира много добре. Аз съм получил подкрепа от страна на комисията, на Генерална дирекция енергетика, от сътрудниците. Ние постигнахме много неща. Важно е и за вас, защото при малко говорихте за пари. Важно е да се знае, че координаторът на Европейския съюз не разполага с никакви правомощия относно финансирането. От една страна когато експерта не разполага с финансови промощия, когато и председателят не седи върху ковчежето с парите, тогава умовете са по-свободни и отворени. Какво точно се очаква от мен и какво съм постигнал? Искам да кажа, че от една страна Европа е много щедра, обаче когато става въпроса за качество, нещата са малко по-различни. И сега, като координатор, аз създадох една работна група, която се занимава с въпросите с енергетиката в страните от Северна Европа. Има неправителствени организации, политическите среди са представени, предприятия са представени, има различни а, гледни точки, които се а, обсъждат. Тази работни, работна група заседава 4 пъти в, през годината в Брюксел и а, резултати от тези заседания залягат в основата на моята а, работа. А, аз поддържам връзки с правителства, с гражданското общество и така нататък. Инструментариумът, с който разполагам, това, са, а, а, това е докладът, който аз трябва да представя на Комисия на Европейския парламент. Друг последният доклад ви е предоставен. И там са включени резултати от моята работа. Като цяло. Когато говорим за възобновяеми източници на енергия в Европа, се стига до следния резултат. Не се че без използването на съществуващата инфраструктура не може да се е, изгради новата. Трябва да се заложи тази връзка в по-нататъчните проекти. Трябва да се обърне по-особено внимание на инфраструктурата, свързана с електроенергията, преноса на електроенергия. Е, ние, дискусията, която водим, е свързана с член 147 от Лисабонския договор, където са включени европейските компетенции и включването им в общото законодателство. Относно преносните мрежи, това е една много важна тема на европейско ниво. Ние трябва да се ангажираме с нашите европейски правомощия, да ги прилагаме там, където е необходимо, да ги обосноваваме, както от економическа, така и от политическа гледна точка. Това се отнася за съоръженията както в открито море, така и на сушата. Относно а, целта за намаляване на емисиите с 20%, увеличаване на, на дела на възобновяемите източници енергия с 20%, енергоспестяване 35%. Ако се постигнат тези цели, от 30% ще се постигне 50% намаляване на разходите за електроенергия. Това е една политика с съвсем друго измерение и тя е свързана с изграждането на мрежа. Когато говорим за Северно-Балтийско море, тогава говорим за един потенциал от 40 гигавата 2020 и 2300 гигаватите се увеличават още повече. Не е достатъчно да се изграждат само вятърни турбини, ами да се изгради инфраструктурата за предоставянето на енергията до потребителите и то 24 часа в денонощието. нощието удоволствие да се говори за успехите. Нека започнем с нещо, което води до катастрофални, доведе до катастрофални последици в Европа. Ставаше дума за един проект в Балтийско море между Швеция, Германия и Дания. За съжаление, шведското председателство по това време не показа никакъв интерес към този проект и това на практика доведе до задане на улица този проект, докато ако се беше осъществил, той можеше да а, даде някои технически решения, да предложи някои технически решения, които да бъдат интересни за цяла Европа. Това, както казах, беше един а, тристранен проект, но за съжаление една от страните се оттегли и това а, може да се отчете като общоевропейски провал. От друга страна сме абсолютно сме свидетели на липсата на връзки през Балтийско море и невъзможността на Норвегия а, за провод на енер, енергия към европейския континент. Така че е, на практика трябва да се запитаме каква, какви са нашите цели, какво искаме. Целта не е само да определяме цели, а и да е, използваме необходими инструментариум, за да ги е, изпълняваме. Ако продължаваме така, нещата няма да върват към добре. Сега, препозволете ме и да дам един пример за успех. Да се върнем към 17 декември миналата година и решенията на съвета 10 държави от Северна Европа плюс Норвегия подписаха един работен документ по техническите спецификации на мрежата, като определиха какъв трябва да бъде облика на утрешния пазар, как да впишеме е, енер... е, възобновяемите енергии в подобен а... пазар. И всичко това бе включено в един меморандум за разбирателство като целта е през 2012 година да се е, така извлечат тъпулки и за да може наистина амбициозните цели да се превърнат в е, действителност. Това наистина е успех. Успех е, за това, че 10 страни са успяли да се договорят и като същевременно операторите на преносни мрежи също са включени в проекта, регулаторните органи също. Регулаторните органи, знаете, са евро, европейско изобретение, които участват много активно, когато става дума за разширяване и е, взаимовключване на мрежите. Що се отнася е, до, до, до Северно море, нали, още веднъж искам да кажа, че наистина това е един успешен проект и трябва да го отчетем като такъв. Що се отнася до регулаторите и регулационните е, проблеми? Мисля, че е необходимо да водиме по-задълбочена дискусия с националните е, регулатори. Тук става дума за национално законодателство, тъй като е, мрежите се разширяват, е, продължават и така нататък. Е, тук че ли, като че ли до сега не се взимаше достатъчно предвид мнението на регулатора. Регулатора трябва да определя ам, размера на финансирането, бюджетните линии и мисля, че тук трябва да има едно а, по-добро политическо разбиране, а, тъй като има съвместно финансиране на частния и публичния сектор, трябва да се намерят капиталите на пазарите, е, когато примерно в дадена страна има са различните регулатори, които трябва да вземат решения, може да има е, е, проблеми с финансирането, и проблеми с намирането на капитали за разширяване и усъвършенстване на мрежите. Така че трябва непременно да мислиме е, и да помислиме за по-активното участие на регулаторите в процеса на взимане на решение. Трябва да говорим и с Европейската централна банка, която би, би могла вся, всяка година да дава известни насоки на банките с цел улесняване е, отпускането на капитали за е, енергийната сфера. Е, това няма да бъдат ограничели или задължителни налагания, но просто полесняване улесняване е, на взимането и прилагането на структурни мерки по е, силата на енергийния пакет. Като по този начин ще се избегне допълнителна бюрократична тежест. Необходимо е също така решенията на националните регулатори да бъдат прозрачни, да, да отчитат общественото мнение, тъй като става дума за деликатни, сложни решения, които имат много е, директни, пряки последици. Искам също да посоча и конфликта, който съществува в Европа и конфликт, който трябва да приключи. И трябва да има една много ангажирана енергийна политика, обвързана с възобновяемите източници на енергия и с енергийната ефективност. Друга альтернатива няма обаче се сблъскваме с проблеми, свързани с разрешителните, когато става въпрос за изграждане на инфраструктура. Имаме нужда а, от една а, устойчива политика, свързана с опазването на флората, фауната и хабитата, хабитатите на отделните а, видове. ще имаме и по-голям успех, когато се изгри съответната инфраструктура за а, пренос на нефт и газ. Тези 20% ще бъде постигната, когато бъде изградена инфраструктурата, когато се помисли за уеднаквяване на, ам, на електрическото напрежение в Европа. Това е един ам, много сложен и всеобхватен а, проект. Как се справяме с този конфликт? Поръчах една експертна оценка, която е включена в доклада. Тази експертна оценка стига до заключението, че няма нужда да се отказвам от флората и фауната при изпълнението на проектите, но при някои проекти е разумно а, да се помисли за поставянето на други приоритети. Решението, което предложих е следното. Директивите за птиците и растителните видове да бъдат допълнени. И един проект за изграждане на електрическа инфраструктура да бъде изпълнен като взима предвид тези две директиви, така че да бъдат защитени съответните растителни животински видове. Е, ще се справим с този конфликт само ако го обсъждаме. Тази експертна оценка беше поръчена от моя страна, защото тя беше важна. Смятам, че няма смисъл от идеи, които трябва да бъдат променяни. Аз направих едно конкретно предложение с експертна оценка, с съответните обосновки и в крайна сметка искам да се обсъжди този въпрос. Няма смисъл човек да се крие от въпросите, когато видим границата между Белгия и Германия, какво стана, когато преди 5-6 години беше установено, че има нужда от конектор. И стана ясно в крайна сметка, че голяма част от тази граница е ам, защитена. И няма възможност да се изгради а, там електрическа мрежа под а, високо напрежение. в крайна сметка как ще се справим с проблема в Пиринеите? Как ще мине тази електропреносна мрежа там? Има конфликти, които са свързани с изпълнението на такъв тип проект. Не трябва да потискаме тези проблеми трябва да ги обсъждаме, трябва всички да покажат готовност да се справят с конфликтите и да се постигат целите. Един от експертите каза следното, свързано с процесите за даване на разрешителни. Ев... Европа не трябва да оставя държавите членки сами да се справят с а, тези проблеми. Смятам, че това е доста ясно казано. 7% бяха назовани, които имат европейско измерение, които целят бързото изпълнение на екологичното законодателство. Е, за изграждането на една електропреносна мрежа има нужда от 10, 12, 15 години. От друга страна до 2050 година трябва с 50% да се намали потреблението на електроенергия и без съответната инфраструктура това няма как да стане. На следващо място трябва да се занимаем с техническите аспекти, с променливия ток и с напрежението. Ние провеждаме много подотворни дискусии и може би трябва да се замислим дали от страна на Европейския парламент не трябва да се зададат стимули за поощряване на пилотни проекти. Когато говорим за необходимостта от поемане на ръководна роля от страна на Европейския съюз, трябва да се помисли за пилотните проекти, за технологичните въпроси, да се даде отговор на тях, да се види какви ще са решенията на регулаторите, така че те да не възпрепятстват работата на операторите. Трябва да видим как ще се справим с тези въпроси. На следващо място въпросът свързан с разрешителните и тери- териториалното устройство – Искам да спомена, че аз съм европейски координатор от година и половина и половин година съм прекарал в Австрия и там се занимаха с един проект, който 10 години беше в застой. Аз успях да го задвижа. И проблемът, който беше там, беше свързан с следното дали да има кабел или свободна връзка. Има неща, по които трябва да се обсъжда. Технологията, свързана с бежичните връзки, не е същата като тази с окабеляването. Трябва да се говори открито и за разходите. Кога ще са по-големи разходите, когато има окабеляване или не? Е, това са въпроси, които трябва да бъдат обсъждани по-интензивно. И този въпрос е довел до доста противоречиви и разгорещени дискусии. Е, комисията трябва да дискутира този въпрос и с е, производителите на кабели. Трябва да се изготви един консенсусен документ по този въпрос, така че да имаме нещо на лице, за да можем да провеждаме една дискусия, която да оцени а, правилно реалността. И на последно място, когато говорим за ВИ и най-вече за Северно-Балтийско море и потенциала, който се крие там. Важно е да се говори за регионал, регионалния потенциал в Европа, който не се ограничава в границите на определена държава. Има голям потенциал от вятърна енергия в Шотландия и в други държави. Става ясно, че регионалните, оценките на регионално ниво имат нужда от допълнителна дискусия на европейско ниво. Трябва да се вземат предвид националните законодателства, защото в едната държава се прави едно, в другата друго. А, това обаче, тези разминавания ни отдалечават от а, целия смисъл. Този въпрос трябва да бъде разгледан от економическа и от екологична гледна точка – потенциалът, който съществува, трябва да бъде изчерпан по един или друг начин. На последно място, с какво се занимаваме ние в тази координационна група? Ние работим с държавите в Северна Европа. Ние имаме строго определени срокове и планове за действие. И през тази година ще бъде решен дали моя мандат ще бъде продължен, тъй като сегашния ми мандат изтича. Аз ви приканвам към дискусия, независимо дали аз ще остана на този пост или не. Работата ми доставя удоволствие и трябва да се създава повече прозрачност в процеса на взимане на решение. Приканвам ви да прочетете експертната оценка, която е приложена към доклада. Също аз съм отворен за дискусии по всяко време. Готов съм да приема вашите предложения. Относно процедурата за издаване на разрешение и градостройствените планове, това е като една бомба с часовников механизъм. Благодаря ви. При необходимост бих могъл да дам повече подробности по въпроса. Благодаря, господин Адамович. Първо, благодаря за работата, която сте свършил. И на второ място, благодарим за начина по който вие направихте вашата презентация за това, че вие назовахте конкретно проблемите, а не сте описали нещата с общи штрихи нещата са доста открити. Не значи, че трябва да се вземе едната или другата позиция. Важното е да се знае кои възможности съществуват и как трябва да се използват те. Благодаря ви и съм сигурен, сигурен съм, че отделните политически групи ще се върнат отново към вашите вашия документ и вашето изказване. Господин Турмес искаше думата. Äh, Благодаря, това беше едно много добро изказване. Обичам хората, които говорят с ясни думи и които имат опит. Вие сте един експерт в областта на енергетиката. За съжаление не съм чел доклада ви в подробности, но бих искал да взема отношение по някои въпроси. Благодаря за ясното ви изказване, за Знаем, че ВИ са без никаква друга альтернатива. 30% до 2020 година. Тази цел е свързана с ефективност, отколкото с тези 35% ВИ, въпреки че целта 50-55-60%. Е Това е един груп процент, който бихме боли да постигнем до 2300. Вие споменахте и мегаватите в Северно море. Там трябва да си има предвид климата. В, в цяла Русия има повече енергия, отколкото в Близкия, в близкия и далечен изток. Шведите има толкова много ефтин потенциал на сушата и не е ясно а, как шведите искат а, да обвържат отделните приоритети и а, насоките, свързани с пакета за економическо възстановяване. Хармонизирането. Това е един дебат, който трябва да бъде проведен в подробности. Трябва да има хармонизиране на инфраструктурите в международен мащаб – водих дълъг разговор с един много голям датски инвеститор, най-големия в региона на Северно море. И той каза, че схемите за подпомагане не са никакъв проблем. Дали това е тръжна процедура в Дания или някаква друга система в Холандия, това не е проблем. Проблемът е следния – Например, тръбопровод от Дания до Обединеното кралство. Е, Обединеното кралство. И въпросът е а, колко бързо може да бъде изградена тази мрежа, защото перспективно е, когато бъде ам, свързана ам, свързан региона на ам, източното крайбрежие на Великобритания с създание, така че вятърът, който идва оттам, да бъде а, неговата енергия трансформирана в а, електроенергия. Трябва да се направи опит да се а, намалят разходите за крайния потребител. Обаче сега преминаваме а, в ерата на възобновяемите източници на енергия и се стига до интегра, интегриране на а, Ирландия, на Обединеното кралство от а, рентабилна гледна точка. Трябва да се намери една формула, с която да се работи с регулаторните органи трябва да се вземат предвид и новите финансови инструменти. Разрешителни, а, устройствени планове. За нас това е ед, един много щекотлив и важен въпрос. Трябва да обсъждаме повече въпроса, свързан с окабеляването. Хубаво е, че има нови технологични системи, има а, нови стълбове, оптични стълбове. В Германия и Италия има 20 кВт и с а, тези оптични стълбове може да се инсталират по-лесно, защото заемат по-малко място. Влакн... При традиционните стълбове трябва да има по- по-големи разстояния, а при оптичните стълбове тези разстояния не трябва да са толкова големи. Те са устойчиви и на, на вятър. Има пилотни а, проекти в тази област, които са свързани с а, иновации. Трябва да се създадат нови финансови инструменти. Тук са въпрос за световна сила. Siemens, Реве, това са големи а, компании. Също има една италянска компания, която в миналото произвеждаше гуми. Това са пионерите в тази област. Но когато говорим и за американските производители на софтуери и за китайските производители, виждаме, че имаме голяма конкуренция. Трябва, ето защо трябва да се създадат съответните финансови стимули и инструменти. Относно Merchant Line, как виждате бъдещето на а, тази мрежа, която ще бъде изградена над а, Северно море? Още един въпрос. Меморандума за разбирателство. Сред инвеститорите и операторите на мрежите е, има загриженост. Ние дискутираме тук, но проектите, които трябва да напредват бързо, е, се изправят пред пречки. Благодаря ви. Äh, Господин благодаря за изключително ясното представене е, трябва <laughs> да за... може да заимате и други постове. За нас е очевидно, че ролята на регулаторите е много важна. Особено. Но когато става въпрос за финансиране, положението е сложно и трябва да работим съвместно. Тук говорим за наземни кабели или други решения. Когато в Берлин трябваше да бъде обновено осветлението, този въпрос също беше поставен. Много често това е свързано с цената на инсталациите и съответно проблемите за околната среда, например стълбовете, които трябва да се поставят. И още нещо. Искам да чуя вашето становище по една тема, която обсъждахме тук. Когато има проекти от европейски интерес, например взаимосвързаността на мрежите, Е, установявали ли сте е, реакция от рода на ето европейците пак се бъркат е, и да има едно такова негативно отношение от страна на националните на национално равнище. Господин Ван Нистелрой. Господин председател. Ама френски. Добре, пардон. Ние тук в Европейския парламент подпомогнахме да се изберат съответните опции за а, създаване на паркове вятърни генератори в Северно море. В Холандия Имаме много широкомащабна инфраструктура, огромна е, инфраструктура, но законодателство е, някакси е не, недостатъчно, не, не съответства на а, мащаба на проектите. Така че как ще свържите вие про, проектите с законодателство? Е, Европа трябва да види, че, че наистина тук имаме една а, много голяма възможност, един а, много голям потенциал. И че в близко бъдеще ще трябва да се създадат много бързо връзки между различните мрежи и в това ще бъде нашата възможност. Е, как... Много се интересувам от е, казаното по повод флегъс флаг, т.е. проблема с трите страни от Балтийска страна. Е, как, най-вероятно е някакви договорни разпоредби или ангажименти не са били спазани и може би трябва да се вземат предвид, за да може всичко следващия, следващия път нещата да бъдат успех. Тоест да кажем, другия път ще вземем еди какви си мерки, за да може да няма провал. Добре, благодаря. Господин Адамович. Може да отговорите на въпросите и да обощите. Благодаря си, господин Турмеш. Благодаря за вашите коментари. Можем да се срещнем и на четири че да говорим а, с вас и с вашата група. група. Това въжи и за другите политически групи. проблем, да обсъдим проблемите и как да ги преодолеем, особено по отношение на разрешенията. Винаги, когато обсъждаме изграждането на устойчива инфраструктура, си даваме сметка, че понякога поради други проблеми е много трудно да осъществим един конкретен проект. Много често това е свързано с финансирането или други спънки. Затова е важно да оценим различията в различните държави членки, да видим къде са конфликтите. За това е важно да се започне дискусия и то една откровена, открита дискусия. Това вече е една стъпка напред. Трябва да се отчитат също и потребностите на гражданското общество. По отношение на техническите проблеми, които могат да се окажат в някои отношения и шанс за Европа. Комисията и съвета ги обсъждат обмислят как да се мине отвъд национални интереси да се изградат европейски пилотни проекти. Тук говорим за нуждите от инвестиране на огромни суми. Смятам, че бихме могли да намерим решение. Що се отнася до обвързването, взаимообвързването на мрежите между Ирландия и Великобритания. Както казах и в въведението си, убеден съм, че единният пазар на електроенергия в Европа са фиксирани цени – е необходим, но трябва да намерим разумната формула на този е, единен пазар на електроенергия. Трябва да се постигне а, едно търговско споразумение, например, между Великобритания и Холандия, защото цените са различни, пазарите на електроенергия са различни и така инвеститорите нямат интерес от единния пазар. Но как да говорим за обща енергийна политика в Европа и за конкурентноспособен пазар, ако това не се направи? Според мен трябва да задълбочим дебата по този европейски пазар на електроенергия. За момента се водят само политически разговори. По отношение на а, въздушните и наземните връзки. Както знаете, всеки проект е различен и има своя собствена конфигурация и е трудно да отговоря дали въздушните са лоши, пък наземните добри. Трябва да се преценява за всеки случай по-отделно. Ако имате 700 метра кабел, това означава, че това тежи няколко тона. Този кабел. Този кабел трябва да се натовари на камион, да се затвори съответно улицата, да се изкопае ров и така нататък. Аз съм убеден европеец и много често съм имал доста драматични спорове много често хората казват, хората, онези от Брюксел идват и ни диктуват как да си осветяваме улицата. Аз се опитвам да им обясня, че тук става въпрос за е, проекти, които са от интерес за цяла Европа. За трансевропейските е, енергийни мрежи – Понякога, уверявам ви, дискусиите са много трудни, много често ни обвиняват в европейски шовинизъм. Препоръчвам все пак да се позовавате на член 194 договорите. Работили сме години наред, за да определим правомощията на Европа, на европейските институции. И правителствата в крайна сметка са приели този член и в него. Необходимо е повече е, обясняване в крайна сметка, може би това не е работа на Европейския парламент. Националните парламенти трябва да обяснят какъв е интереса от намесата на Европа и на европейските институции за изграждане на европейски енергийни мрежи. Аз изготвих един доклад, в който споменавам и въвличането на гражданското общество в осъществяването на тези проекти. Например, е, описан каква роля може да играе член на един регионален парламент в осъществяването на инфраструктурен проект. Необходимо е повече е, прозрачност, няма да откриваме топлата вода, но трябва да обясняваме на хората за какво става реч. Защото тук а, е, говорим за проекти, които се планират за 10 години напред – и трябва да направим така, че хората да си говорят, предприятията да са във връзка с гражданите, гражданите да поемат инициативи, кмета да говори с тях и, и с парламентите. И в крайна сметка така а, а, започва една проста про- процедура. И в моят доклад аз правя равносметка на това, което, например, стана в Австрия. И как успяхме. Споменавам най-различни теми. Описвам как се влиза в контакт с гражданите, с общините, как се получава политическа подкрепа, как да се обяснят всички тези неща на хората. Това трябва да бъде наша цел, да бъдем ясни в нашите обяснения. Сега на въпроса на господин Ван Нистелрой. Вие да не сте роднина на футболиста. Аз <laughs> играя в Б група, не съм толкова добър. Отговаря той. Да, той печели и повече от мен. Има много а, национални офшорни проекти. Ние искаме такава една европейска конфигурация на енергийните мрежи в Северно и Балтийско море. наличните до момента инвестиции са достатъчни, но се нуждаем от определенето на модел на европейска мрежа. В Северно и Балтийско море има огромен потенциал – Но какво става, когато няма вятър? Защото говорим за вятърни генератори. Как ще допълваме липсата на енергия с водно електроцентрали и топлоелектроцентрали, защото все пак най-важното е да се гарантира сигурност на доставките. И стигам до Флигецфлаг, въпроса на госпожа Руле. Трябва да определим техническите в техническия капацитет на бъдещата европейска структура, връзките, например, между Германия и Дания, за да може да привлечем съответно инвеститорите. Надявам се, че в бъдеще шведите ще променят отношението си и ще можем да започнем осъществяването на този проект. Благодаря, господин Адамович. Виждате, че Както и вие споменахте в вашата презентация, така и колегите посочиха, че имам проблеми, с... пред които сме изправени. Ние ви пожелаваме успех. Ще се радваме да ви видим отново. Благодаря и на преводачите, които останаха по-дълго и закривам заседанието.